Right, good, uh, good afternoon everybody. Uh, I will start now because I... Добър ден. Ще започна, защото искам да направя няколко съобщения в самото начало, пък в това време се надявам да влязат и някои от другите колеги, защото е понеделник, знаете, всички пътуваме, да най-вероятно те закъсняват. Първата точка от дневния ред е свързана с приемане на дневния ред. Има ли против? Никой не възразява. Следователно, дневният ред е прият. Втората точка е съобщение на председателя. Трябва да кажа, че застанието се излъчва по интернет, така че в момента, в който включите микрофона си, камерата ще е, фокусира върху вас, а в края, когато изключите, е, тя представа да ви филмира. Това става автоматично. Тя се фокусира върху лицето ви. Ако се изправите, например, тогава ще излезе друга интересна картина от някоя друга част на тялото ви, така че е добре да сте седнали. А, друго съобщение по отношение на управителите на альтернативни инвестиционни фондове. За 27 април се отлага гласуването сутринта като идеята е да отделим повече време за постигане на компромис. И доколкото разбирам, Комисията по правни въпроси, която е асоциирана с това е, досие, най-вероятно ще отложи своето гласуване също, но така или иначе не са взели все още решение. Освен това, трябва да кажа, че ще има едно изслушване на 14 април след обяд за случващото се в Гърция. Подробностите от това изслушване ще бъдат разпратени на всички евродепутати в момента, в който това стане възможно. Освен това, ще имаме едно извънредно заседание на 19 април в Страсбург. На това заседание заместник-председателя господин Пападимус ще представи годишния доклад за 2009 година. Then след това има два устни въпроса, както и проекти за резолюции. Те би трябвало да бъдат прияти от нашата комисия през април. Първото е за регламента за блоковото изключване на МПС, а следващото е за общите економически указания, както и засиленото економическо управление, включая управлението на еврозоната, що се отнася до стратегията Европа през 2020 година. В момента, в който излязат всички подробности, те ще бъдат разпратени до всички вас. И накрая, секретариатът в момента обработва изключително много изменения, около а, 600. Те са по докладите свързани с надзорния пакет. Надяваме се нещата да напреднат бързо, но най-вероятно няма да успеят да ви предоставят всички изменения за, първото, за първата дискусия на 23 март, така че ще е добре вие да представите своите изменения. Ще има още един обмен на, ме, на мнения и тогава се надявам вече и преводът на всички въп, езици да е наличен. Това беше края на съобщенията ми и сега Преминавам към трета точка. За мен е огромно удоволствие е да приветствам господин Жан-Клод Юнкер в нашата комисия. Вие всички знаете, че той е председател на Еврогрупата и в момента работата му е изключително трудна. Както винаги, той първо ще направи едно кратко представене и след това ще отговори на въпроси от евродепутатите а, които изявят желание. Освен това, трябва да кажа, че тъй като Гърция в момента е на дневен ред, очакваме да се занимаем с този въпрос по време на дебата с господин Юнкер и неговото присъствие сред нас всъщност е част от нашите изслушвания свързани с положението в Гърция. Той така или иначе бе насрочен да дойде и затова решихме, че няма нужда да изпращаме допълнителна покана. С това давам думата на господин Юнкер. Благодаря. Madame Chair, thank you, mesdames, messieurs. C'est avec plaisir que je vous retrouve. Euh, Госпожо председател, дами и господа, много се радвам, че мога да присъствам на тази среща. За първи път заставам пред вас след влизането в сила на Лисабонския договор, който, както знаете, доведе до много промени в начина по който работим. Настъпиха и много проблеми, свързани с промяната в процедурите е, спрямо Еврогрупата. Еврогрупата може вече няма неформален статут според договора. Тя има формален статут, като разбира се, част от неформалните характеристики на работата и се запазват. Протокол 14 към Лисабонския договор, който има същата задължителна правна сила, както и договора, предвижда председателя на Еврогрупата да бъде избиран за две години и половина. Това ще бъде на 18 януари. Според мен, някои от елементите на програмата на Еврогрупата са задължителни за следващите две години. Аз представих програмата и там са заложени някои основни идеи, които ще представя тук. Очевидно е, че Еврогрупата ще работи активно по изпълнението на нашата бюджетна политика. Знаете, че след влизането в сила на Лисабонския договор, Еврогрупата работи по бюджетни въпроси и следва да разглеждаме тези въпроси в по-ограничен контекст. Само държавите членки на еврозоната работят по въпросите на бюджета и нач... разговорите ни по бюджетната политика придобиват по-тесен характер. Министрите на финансите на еврозоната представят проектобюджетите си и основните насоки на бюджетните планове. Ние ги обсъждаме и с... ако желаят, министрите могат да държат, да отчетат наблюденията, направени от техните колеги министри на финансите на еврозоната. Също така се публикуват и основни насоки от еврозоната, така че обществеността, парламентаристите, да бъдат информирани за основните бюджетни тенденции на ниво Еврогрупа. Очевидно е също така, че Еврогрупата ще посвети голяма част от дейността си на стратегията за излизане от кризата в това отношение – Ние сме представили своите становища и смята, смятаме, че трябва да се запази е, да се запазят бюджетните стимули. Тези бюджетни стимули и конъюнктурните програми следва да се е, отеглят постепенно е, нито твърде късно, нито твърде рано. И това трябва да стане в съответствие с консолидацията на обществените, на публичните финанси. Ние смятаме, че банковата система трябва да бъде в състояние да функционира без подкрепата на държавата и е дошъл момента да се сложи край на на унези отрицателни черти, които възникват тогава, когато не се предоставят помощи от страна на държавата. Следва да се положат усилия да се неутрализират и вредните въздействия на кризата върху пазара на труда. Необходимо е да се осигури подкрепа на пазара на труда, на пазара на стоки. Разбира се, тези действия не могат да бъдат дългосрочни но е необходимо да се намери подходящия момент, в който постепенно да се отеглят мерките за подкрепа. И разбира се, това отегляне ще бъде в зависимост от спецификата на съответните страни. Пактът за стабилност вече има един нов елемент, в, дълго, в средносрочен план държавите членки на еврозоната не само трябва да имат бюджетен дефицит не повече от 3%, но също така е необходимо да бюджетът им да бъде балансиран. Искам да кажа, че в средносрочен план ние не сме се отказали от тази идея да прибягваме към политики така, щото държавите членки да могат да постигнат своята цел в средкосрочен план, което, която е установяване и възвръщане на балансираността в бюджета. Когато искаме да управляваме единната валута, по един солидарен и колективен начин, е очевидно, че ние трябва да разширим обхвата на координацията на нашата политика. Министрите на финансите понякога създават впечатление, че ние се занимаваме само с бюджетните аспекти, само че координацията на економическата политика, економически и валутният съюз – поставя изисквания, които надхвърлят чисто бюджетните рамки. С други думи, е необходимо да се обръща по-голямо внимание на различията вътре в еврозоната и да обръщаме внимание на макроекономическите дисбаланси, които се засилват и те и има някои различия се запазват, други се засилват, трети отслабват. Истината е, че има е, дисбаланс вътре в еврозоната и това поставя все повече проблеми. Ние следва да обсъдим по какъв начин да премахнем пречките пред съживяването на економиката и пред економическия растеж. Трябва да обсъдим с какви средства следва да си служим, за да засилим потенциала за економически растеж. за да постигнем ниво на растеж, което, да е, необходимо, което е необходимо, така че да можем да посрещнем онези разходи, които се налагат във връзка с а, определени тенденции в обществото. Това е необходимо, за да можем да запазим европейския социален модел и това означава, ние трябва да засилим потенциала за растеж. Ние поставяме акцент не само върху конкурентоспособността на една или две страни един от, една от пулките, които можем да извлечем от последните събития, е недостатъчното внимание, което обръщаме на проблеми в определени страни. Ние започваме с страните, които проявяват желание да да поставят своята конкурентоспособност на нашето внимание. Член 122 на договора позволява на комисията да отправи предупреждение към държава членка, която се отдалечава от основните принципи на общата економическа политика, договорена на ниво Еврогрупа. Все по-често съветът ще подкрепя препоръките, отправени към държавите членки. Ние направихме това в рамките на подхода към кризата в Гърция. Ние насърчаваме е, комисията да прилага е, член 136 от договора. Предвидени са инструменти, които ни дават възможност да засилим координацията и наблюдението на економическата политика. Новия договор дава, да предоставя тази инициатива на комисията и ние бихме искали комисията да използва максимално разумно тази разпоредба. Ние смятаме, че не бива да смесваме процедурите и инструментите, които се въвеждат в рамките на стратегията Европейски съюз 2020 и процедурите свързани с пакта за стабилност и растеж. Не смятаме, че правилата на пакта за стабилност не бива да се разводняват с други процедури и мерки, които обмисляме. Очевидно е, че външното представителство на еврозоната и на еврогрупата трябва да се рационализират и видимостта на еврозоната би, би се засилила от подобаващи мерки. Специално внимание може да се обърне на въпроса за разширяване на еврозоната. Договорът не го превижда. Договорът не предвижда еврозоната да бъде тесен клуб. Също така Онези, които желаят да се присъединят към еврозоната, могат да го направят след като са изпълнили условията за, сближ... за конвергенция. За да се подготвим за приемането на нови държави членки, ние трябва да направим внимателна оценка на степента, до която страните кандидатки степента, до която страните кандидатки спазват критериите за конвергенция или сближаване. Аз смятам, че държава членка, която е в процес на изпълнение на критериите, може да представи пред еврогрупата своите постижения. Трябва да се провери доколко е устойчиво положението в тази страна. Госпожо председател, в момента бюджетната ситуация в Гърция създава определен контекст. И аз мисля, че би било по-разумно да подхождаме внимателно. Положението в Гърция няма нужда да се обяснява надълго и на широко пред специалисти като вас. Ситуацията, в която се намира тази страна, се дължи до голяма степен от липса на конкурентно способност – не мисля, че трябва да разделяме причината от следствието. В момента проблемът, свързан с бюджета и с публичните финанси, и за да може тази ситуация да се преодолее, следва да се приложат разпоредбите на пакта за стабилност и растеж прияти през март 2005 година. Това означава, че Еврогрупата на няколко пъти, за последен път през февруари, покани Гърция да предприеме допълнителни мерки, тъй като смятаме, че първите мерки, предприяти от правителството, не отговарят на сериозността на целите. Искам да кажа, че съм много впечатлен от мерките и от коража, с който гръцкото правителство прилага тези мерки. Тази политика е надежна, на нея може да си има доверие. Ако финансовите пазари се развиват нормално, тази политика може да ги успокои. Приета е прията е програма, която със сигурност ще доведе до резултати, която всички, които всички ние очакваме. Обеден съм, че програмата във вида, в който е прията от гръцкото правителство и такава каквато беше гласувана от гръцкия парламент, ще даде възможност на страната да консолидира публичните финанси. в срока, който сме предвидили, за да се постигнат целите. Констатирам, че Гърция предприя първите мерки по наше искане, втора група мерки и и по този начин страната проявява отговорност към задълженията си, проистичащи от пакта за стабилност и растеж. Заедно с гръцко Тези мерки бяха приети в споразумение с нас. Ще надяваме се да ни бъдат представени резултатите от мерките. Това да се осъществява периодично. Вярно е, че гръцкото правителство и еврогрупата налагат на гражданите на Гърция една адаптация, която няма да е лесна. Тя ще бъде болезнена, но заедно с това ще даде възможност да се оздравят публичните финанси и да се повиши конкурентоспособността на гръцката економика която в момента не е във форма. По време на въпросите и отговорите пак ще се върнем към проблемите в Гърция. Не, няма непременно да се занимаваме с, техническите, с техническия аспект на мерките. Само ще кажа, че че не става дума за това да оставим Гърция да се провали. Гърция прие мерки с това и изрази своето ясно желание да остане надежден партньор в е, еврозоната. Не може и дума да става за това Гърция да бъде изоставена. Ако паза, финансовите пазари не реагират, ако продължи ако продължат спекулациите, би трябвало да се приложат инструменти, тъй като Гърция не е единствената, няма да бъде единствената засегната страна. Рискуваме да бъдем изправени утре пред нови трудни ситуации. Аз лично смятам, че този момент няма да настъпи, тъй като програмата за консолидиране – е според нас програма, която ще даде възможност на Гърция да постигне целите си, свързани с оздравяване на финансите, но ние трябва да бъдем готови в, за онзи момент, в който ще разполагаме с възможности да помогнем на Гърция. И така, щото финансовата стабилност на еврозоната да се запази. Вие помните заключенията от Европейски съвет от 11 февруари. Ние се изразихме много ясно, че при необходимост трябва да се помогне на Гърция. Гърция не е поискала помощ. Програмата на Гърция е надежна. Ако възникне ситуация, в която Гърция има потребност от помощ, би трябвало да се организира помощ в онзи ден, в който тя ще стане необходима. На ни, в Еврогрупата ние водим експертна дискусия за точния е, характер зи, на помощта. Не сме взели официално решение, тъй като това са решения, които трябва да бъдат взети от съвета. Еврогрупата изпълнява мандата възложен от Европейския съвет. Инструментите ще бъдат на разположение в деня, в който е необходимо те да се приложат. Не смятам, че е необходимо да се представят във всички детайли инструментите, с които трябва да разполагаме. Не е абсолютно необходимо Европейския съюз да постигне съгласие тази седмица по тези инструменти, но трябва да е ясно, че експертната дейност трябва да бъде извършена, за да можем да разполагаме с тези инструменти тогава, когато потребността от тях възникне. Какви са тези инструменти? Това ще бъде инструмент, който ще гарантира от държавите членки кредитите и займите на Гърция поне две държави изключват прибягването към този инструмент. И аз не мога да водя, да насочвам дейността в насока, в която няма да ни доведе до компромис. Струва ми се по-разумно да обмислим едни инструменти, които да бъдат организирани в рамките на система за европейска координация на двустранна помощ, която да бъде предоставена на Гърция, още повече, че все още не сме уточнили всички елементи на тази помощ. дали трябва да прибегнем до Международния валутен фонд. Аз не съм за това да се прибегне към Международния валутен фонд. Не е обаче невъзможно да, да смятаме, че не бихме могли да, прибег, да прибегнем към два вида инструменти. Двустранна помощ и известна техническа помощ и експертни знания. Не е изключено да прибегнем към двоен инструмент. От една страна помощ, предоставена от Международния валутен фонд, и другата част, която да е по-голямата част, предоставена от членовете на еврогрупата. Твърде рано е, за да приключим този дебат, но е, моята лична позиция е, че е по-добре да вземем решение което да не включва помощта от Международния валутен фонд, тъй като Еврогрупата трябва сама да може да решава проблемите си. Само, че не бих възразил много силно на идеята да се съчетаят двата елемента. Тоест, един инструмент, свързан с Международния валутен фонд и, по-голямата, и втора по-голяма част а, от еврогрупата. Това е, което исках а, да кажа, госпожо председател. А, и готов съм да отговоря на вашите въпроси. Благодаря ви. Записаха се над 12 души в списъка. Желаящите продължават да се записват. Много моля, задавайки въпросите, да бъдете кратки. Надявам се до една минута да бъдат вашите изказвания. Давам думата първо на координаторът на АНП, Жан-Пол Гозес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин председател, за вашето встъпление. Няма да ви задам въпрос, а ще направя една забележка. Това, което вие обяснихте, ми допада, но искам да кажа, че днес нашите европейски граждани а, изразяват а, тревога. Вестниците, когато става дума за финансовата регулация, съвета на министрите взима доста резервирана позиция, когато по избирателни причини британците отлагат с няколко седмици проучванията от страна на МВФ. общественото мнение се настройва. Вие говорите за финансова спекулация, това са сериозни а, сътресения. И вие казвате, че Европа предприема мерки, но на мен ми е трудно да обясня, че ние предприемаме действия, които ще дадат резултати след 2-3 години. Какво смятате да направите, така че посланията, които отправите, да бъдат по-добре разбрани и да сложите малко ред във всички декларации и разнопосочни декларации, които идват от различните държави членки. Съгласен съм с вас и искам да кажа, че тук че това действително не създава впечатление за подреденост и хората, които ни следят нашата работа, се чувстват объркани. Що се отнася до хедж фондовете, това не е част от моите компетенции, а в компетенциите на Екофин. от 16 март, на заседанието на 16 март Екофин не прие категорична позиция по отношение на хедж фондовете. Би трябвало да предприемем повече действия в областта на финансовата регулация, но вие знаете е, по какви причини това не е направено. Мисля, че когато едно решение трябва да бъде е, взето решение с консенсус и една е, голяма държава членка не може да се присъедини към е, този консенсус. Аз много съжалявам за това, що се отнася до Еврогрупата и Гърция. Аз мисля, че посланието е ясно. Гърция прие амбициозна програма, на, на която може да се има доверие. Тя трябва да убеди финансовите пазари. Ако те не бъдат убедени поради силна спекулация, Европа трябва да прояви солидарност и трябва да разполага с инструмент, по който не можем да вземем решение днес, но което трябва да бъде взето в момента, в който то е необходимо. Ясно е, че Гърция трябва да предприеме всички необходими мерки, сама трябва да положи усилия, за да излезе от ситуацията, в която се намира. Ясно е обаче, че европейската солидарност трябва да се прояви ясно. Гърция трябва да направи онова, което трябва да направи, но тя не може да бъде изоставена. Хората си задават въпроси за техническите елементи на, решението, на решенията, които предстои да вземем. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, искам да формулирам за 3 минути три бързи въпроса. Вие обсъждате един механизъм, Европейският съюз има механизъм в член 143, който не се прилага, защото става дума за страните извън еврозоната. Обаче има економическа намеса тук, която дава възможност на Европейския съюз чрез държавите членки да предоставя кредити и то на изгодни условия. Знам, че съгласно член 122 или 136 може да се действа, обаче аз не разбирам разбирам защо механизмът е глупав. До сега съм си мислил, че този механизъм е много е, изгоден за всички държави членки, така че не виждам какво говори против него. Вторият кратък въпрос е, че има е, гласове, чуват се гласове за изключване от еврозоната. До сега мислех, че новите държави членки трябва да възприемат еврото и това е чля, част от основното е, европейско законодателство. И сега е, въпросът ми е дали изобщо юридически е обосновано изключването от еврозоната. Третият ми въпрос, когато говорим за по-бързо консолидиране на бюджетите, може би би трябвало да въведем по-добри практики за надзор и логичният ми въпрос тук е дали не трябва да упражняваме по-строг надзор върху държавите членки, за да насочат политиката си към растеж е, и заето, защото това е обратната страна на медала. Колега Булман, посочих, посочих, че инструментът, за който се говори, не намира прием във всички държави членки на еврозоната. И този инструмент, според мен, няма смисъл да се променя и няма смисъл да се дискутира върху него. Ние трябва да имаме инструмент, от подобен характер и е, докато го получим, се струва да си помислим за други инструменти. Сега, е, аз мисля, че член 122 не се поставя под въпрос от юридическия аспект. Има е, множество природни бестия, които, например, се извеждат извън контрола на отделните държави членки. Кризата в Гърция е, за нея мога да кажа, че няма смисъл да се е, нарушава член 122, за да може да се намери инструмент за кризата. За мен е, всъщност най-важните са европейските обединени усилия в тази насока, но мисля, че подобен инструмент би бил необходим, защото в Гърция консолидацията върви в правилна посока и финансовите пазари ще бъдат убедени от програмата за консолидиране на Гърция. Предложението или по-скоро съображението за изключване на държава членка от еврозоната е, е, е, като че ли се писва в предложението на колегата Шойбле за Европейски валутен фонд. Аз съм е, много за това, което предложи германският финансов министр, да се правят интензивни анализи на процесите е, и да се разглеждат под лупа. Случаят с Гърция показва, че ние нямаме достатъчно надежден инструмент в еврозоната, за да можем да реагираме адекватно на кризата. Европейският валутен фонд няма да бъде инструмент, който ние да можем да използваме в случая с Гърция, за да стигнем до абсолютно сигурно решение. Въпросът, свързан с Гърция, остава открит и той трябва да намери отговор. Е, всичко, което е посочено в е, връзка с Европейски валутен фонд е по-скоро нещо в средносрочен план и аз съм за това да се работи по такъв инструмент, но не съм убеден, че е, подобен инструментариум би могъл да започне да действа в средносрочен план. Също така че трябва да се изключва държава от еврозоната. Аз мога да проведа дискусия по тази тема, но информацията ми сега е такава, че такава перспектива не се очертава и мисля също, че ако се преди възможност някой да бъде изключен, може в паралелна процедура да се предвиди и възможност за доброволно напускане на еврозоната. Обаче, ако се движим към ландшафт при който някой бива изключен от еврозоната или доброволно може да я напусне, ние определено се е, вписваме в ситуация, в която вече няма да бъдем е, способни да е, изиграем ролята си на участници, на актьори на финансовия пазар. Ние е, всъщност ще. Е, загубим нашата спонтанност и е, чисто технически, според мен, е, е изключително трудно да се постигне това без е, вреди за засегнатата страна и съпътстващи вреди за останалите. Аз е, иначе споделям до голяма степен вашето мнение, но що се отнася до надзора върху бюджетния дефицит и бюджета, аз е, тук съм е, най-вече за е, предварителния контрол и няма смисъл да попадаме в капан, от който след това трудно да се измъкнем. Благодаря. Благодаря. Аз не прекарах уикенда в същия регион като господин Гозес, но би казал нещо подобно. На място хората не разбират вече нищо. Не, разбира се, не, вие казахте, че не трябва да изоставим Гърция. Вие ни представихте една сложна програма, но заедно с това има много слухове. И е нормално гражданите да се чувстват объркани. Аз имам едно послание към вас. Унези, Тук става дума за един от най-големите проекти на Европа. Има проблем на вътрешно доверие и външното представителство на еврозоната е очевидно област, в която трябва да постигнем някакъв напредък. Заедно с това е необходимо да разполагаме с план Б, дори и ако сме сигурни, че няма да прибегнем към него. Не знам на какъв език да ви отговоря, на френски или на немски. Аз тренирам заедно с Астрин Тлюринг. Е, е, съжалявам, че само хората от Люксембург са тези, които виждат нещата така. <laughs> Oui, enfin, je ne peux que... Да, наблюдателите и онези, които представляваме, се чувстват объркани и трудно разбират какво става в Гърция. В интерес на е, яснотата, Бих казал, че Гърция трябва да положи всички необходими усилия. При тогава, когато ситуацията го наложи, е, групата еврозоната е, трябва да приложи необходимите инструменти. Гърция не е поискала е, помощ външното представителство на еврозоната. Аз често съм представял а, силни доводи. Нямаме такова представителство. Аз смятам, че комисията би трябвало да приложи новите разпоредби на договора, по отнош... за да може еврозоната да има по-ясно и по-категорично външно представителство. И аз ви благодаря. 14 оратори са се записали за момента, така че нека да ви предложа една стратегия. Свен Гиголд, координатор на Зелените. След това други координатори не са се записали. Та, да, след това ще започна да групирам изказванията. Господин Шунтис току-що вдигна ръка. Свен. Ja, Herr Juncker, ich habe meinem Wochenende oder die... Господин Юнкер, съботата и неделята и дните преди това не бях в селските райони на Франция, а бях в Гърция, в Атина и разговарях с много хора и трябва да кажа, че съм изключително загрижен. Върнах се изключително загрижен, по-загрижен от преди. Това, което казахте, че програмата за консолидиране е надежна и насочена в добра посока, хората в Гърция го виждат по доста различен начин и искам да ви кажа защо. Според мен основната причина е, че онези, които през последните 10-20 години са реализирали много незаконни доходи, както чрез подкуп, така и чрез разтварящата социална ножица, тези хора просто не са заплатили това, което трябва да заплатят. И по този начин това не отговаря на ценности на Европейския съюз, записано в е, Лисабонския договор. Вие съвсем основателно посочихте, че трябва да се извършва консолидиране, за да станем отново по-конкурентни и да балансираме бюджета. И е, това а, всъщност описва концепцията. А тази концепция, ако не скъса с старите привилегии, тя просто няма да бъде убедителна. Аз ви моля да отговорите по какъв начин вие искате да действате и в рамките на дискусията в Еврогрупата тази програма да засегне именно лицата, които живеят в богатите квартали, които са извършвали корупция те да дадат своя дял, за да не може гръцкото население да изпадне в економическа, не може да понесе програмата. Не е моя задача да се произнасям по това дали е, вътрешното разпределение на тежеста в Гърция е справедливо или не, но мога да кажа мнението си по това. Ние помолихме гръцките колеги да работят в няколко насоки, като става дума не само за повишаване на ставката за ДДС, срещу което протестират много от нашите гръцки приятели, но и създаване на необходимите структури. Ние посочихме, че темата за данъчна справедливост трябва да играе съответната роля, за да могат е, всички, е, които са засегнати от е, това положение в Гърция да могат да дадат своя дял за консолидацията на бюджета. Аз знам от а, моите гръцки колеги на различни равнища, че целта на гръцкото правителство е да повиши значително ефективността на данъчната събираемост, като последицата от това трябва да бъде че там, където гръцката държава не се намесва достатъчно, да се намесят повече фактори и тежестта да се разпредели по-равномерно. Аз смятам, че гръцката данъчна система има наистина много големи недостатъци, най-вече по отношение на събираемостта на данъците и съм убеден, че гръцкото правителство ще преодолее тези аномалии. Um... Благодаря. Сега ще чуем въпроси от четири оратора. Господин Шунтис, който ще говори от името на ГОЕ, след това госпожа Люлинг, София Инфелд и още един колега, преди да дам думата на господин Юнкер Николас. Евкаршто, кирия Πρόεδρε. Кирия Юнкер, αναφερθήκατε аналитика. Благодаря, госпожо председател. Господин Юнкер, а, говоря гръцки. Господин Юнкер, вие със сигурност сте се позовали на случая с Гърция и знаете много добре, че Високият е, дефицит е, води до големи загуби по отношение на конкуренцията и в други страни и такива дефицити се устраняват и там. Въпросът ми е дали сте мислил за това, дали пакта за стабилност е правилен. Мислили ли сте дали няма структурни проблеми в еврозоната? Втори въпрос. Вие говорихте за солидарност, механизми за помощ и подкрепа на Гърция. Вие или господин Трише или някой друг, дали сте забелязали, че понякога правите твърде противоречиви изявления и по този начин се засилват слуховете и спекулациите и се подкопават действията, които извършва Гърция в момента. Що се отнася до възможността Гърция и други страни от еврозоната да се обърнат към МВФ, мога да посоча, че има и представители на МВФ, които са следили политическите мерки в Гърция, така че има все пак някакво съдействие от тяхна страна. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на председателя Юнкер за неговото експозе. И като него аз изпитвам възхищение към това, което Гърция предприема като програма за консолидация – познавам и други, които би трябвало да има същия кораж, могат да оздравят бюджета си, но и аз имам доверие в, в усилията за изпълнение на програмата. Имам обаче един въпрос, свързан с инструментариума. Вие казахте, че няма да изоставим Гърция. Вие изключихте гарантиране на заемите от държавите членки, тъй като някой не желая това. Но заедно с това казахте, че може да се помисли за един инструмент, който може е, да предполага двустранна помощ. Каква е разликата? Ако една страна като Германия не иска да участва в гаранцията, тази страна ще участва ли в двустранна помощ? Не знам. Не знам как, как виждате на това. Също така, по отношение на какофонията и разнопосочните сигнали, които чуваме. Госпожа Лагард също се включи е, в този хор и критикува гръцката економическа политика и каза, че този модел не може да се прилага спрямо от други страни в Европа. Този коментар не се хареса в е, Германия. От друга страна, много економисти, не само френски, казват, че Германия извлича полза от покупателната способност на своите съседи и че нейният модел не може да се следва от други страни държави членки. Ние не можем да кажем това, господин председател. Какво бихте казали вие, господин председател? Това е свързано с ориентацията, с насоките, в която върви валутния съюз. Госпожо председател, искам да направя един коментар насочен към вас, но и към колегите. Просто нещо, по което си струва да си помислим – мисля си дали сега, ако един от американските щати имаше проблем, как щеше да бъде решен той? Трябва този щат да се изключи от, останали, от държавата САЩ или не? Аз мисля, че тази тема не е тема, която засяга единствено Франция или Германия. Това е тема, която засяга всички. И е, то, става дума дали Европейският съюз притежава правосубектност, за да може да се реши проблема с Гърция и с еврозоната. Гърция всъщност е, нейният дял е 2% от е, економиката в еврозоната и е, тук е, наистина се наблюдават доста големи проблеми. Наред с слабия долар, което създава трудности, сега се правят опити да се отслаби и еврото по същия начин. В момента става дума наистина само за това да се проведе един тест за издържливост, за да се види колко устойчиво е еврото и в частност колко устойчиви са принципите на водещите политици в Европейския съюз. Дали сега това ще се нарече е, сплотеност в Европейския съюз или не, е, в случая няма значение. Аз искам да попитам какви мерки вие бихте препоръчал е, в съвместно с Европейската централна барка и други институции да се е, запази е, силата на еврото. Това е, е нещо, което за мен е особено важно. От септември се говори за а, настоящата ситуация и сега като се види какво е състоянието на еврото и долара на финансовите пазари, също и на фи... китайската валута, се установява, че доста неща са се променили. И още един въпрос, дали в Европейския съюз вече не сме забелязали, че е, слабата валута ще създаде огромни проблеми за всички в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожо председател, извинете. Зарадвах се наказаното от господин Юнкер по отношение на тази потребност да се подкрепи Гърция. Споделям вашето становище също така по отношение това дали е необходимо да се намеси МВФ, т.е. че не е необходимо и че е по-добре Европейския съюз да предостави тази помощ. Наистина е добре това да стане в успешен план, но не искам да кажа, че Гърция е само една жертва. Напротив, те трябва да си подредят сами двора и дори може да има и престъпления, които да бъдат преследвани. Съгласен съм с преждеговорившите с това, че да се фокусираме единствено и само върху Гърсия в момента не би трябвало да означава, че не виждаме цялата картина. Гърция е чисто и просто един симптом за това заболяване, а заболяването е една слабост на системата. Имаме правила, имаме пакт за стабилност, а като че ли не можем или пък не желаем да прилагаме тези норми. Много по-лесно е да се обсъжда една малка държава, и да се подреждат нейните публични финанси. По-трудно би било обаче това да се прави с по-големите държави или тези, които много често нарушават правилата на пакта за стабилност. Искам да попитам за вашето мнение по отношение на укрепването на този пакт за стабилност. Какво имам предвид? Правилата му да станат задължителни и в крайни случаи дори Европейската комисия да има право да се намесва по отношение на националните бюджети, а дори и предварително. Знам, че това е тема табу, но пък от друга страна е странно, че приемаме МВФ да контролира националните бюджети, но пък Европейския съюз е, не искаме и дума да става, или пък от еврозоната. Така че тук има някакво несъответствие. Тъй като не можахме да реформираме пенсионната система, е, малко говорихме за това. Какво мислите по този въпрос? Right. Mr. Juncker, some replies. Да, госпожо председател, благодаря. Нашите колеги винаги създават впечатлението, че задават един въпрос и като ги и като ги слуша внимание, внимателно, стана с впечатлението, че четиримата изказали се зададаха 20 различни въпроса. Върнахме се отново към темата изкривяване на конкуренцията. Аз а, е, исках да кажа всъщност това, което казах в началото, но не си струва да се занимаваме толкова интензивно с а, е, тази тема. Знаете какви са структурните проблеми, които проистичат от а, е, подобна ситуация. И мисля, че трябва да посоча, че Едно от намеренията на Еврогрупата е да се занимае по-подробно с изкривяването на конкуренцията. Ще направим наистина това и в конкретни случаи, е, специфично за отделните страни, ще е, могат да се вземат съответните мерки. Ние направихме е, вече такива препоръки, обаче не ги публикувахме по препоръките за страните. Само страните, които желаят да бъдат публикувани тези препоръки, могат да направят това на собствена отговорност. Например, Люксембург направи това е, по съвсем основателни причини. Това е наистина една от най-важните теми на координирането на економическата политика. Темата за МВФ. Е, нека бъде ясно. Аз е, лично не съм за решение на гръцката криза чрез МВФ. Смятам, че еврозоната ще трябва сама да реши този проблем и е, например правителството на САЩ, когато Калифорния има финансови проблеми, не се обръща към МВФ, така е, ще постъпим и ние. Само МВФ не би следвало да се занимава с проблема Гърция. За мен е много по-добре еврозоната да направи това в специална процедура. Не мога обаче да отрека, че има някои причини, е, поради които МВФ трябва да се включи по-силно в инструментите за намиране на решение, но винаги по европейските правила. Аз е, мисля, че еврозоната и МВФ в едно съвместно усилие биха могли да решат проблема Гърция. Поне да се опита да направят това, но аз смятам, че това ще трябва да се направи по правилата на еврозоната – еврозоната с помощта на МВФ, но не отделно МВФ и отделно еврозоната. Това ще бъде проблем на дискусията през следващите дни. Госпожо Люлинг. Е, е, Искам да кажа, че аз изключвам като възможен инструмент – гарант, гарантирането на заемите от държавите и членки. Бих могъл да, документирам този подход, но мисля, че езикът на тялото е достатъчен, за да ви покаже каква е моята тайна мисъл по този въпрос. Това, което бихме могли да обмислим е междуправителствено споразумение между държавите членки на еврозоната, така, щото на Гърция да се предостави двустранна помощ. Това е единственият инструмент, който остава, ако изключим останалите. Ето защо аз отдавам предпочитание на този подход – като заедно с това уточнявам, че това не изключва стрикното спазване на програмата за консолидация. Разбирам, че още девет оратори и бих казал, че всеки би трябвало да задава по един въпрос, а не по трима. Вие споменахте нещо, което е казала госпожа Лагард. Това не е свързано с проблемите в Гърция, който ни занимава в момента. Тя има предвид една друга зона проблеми, пред които сме изправени. Това е неравновесието вътре в еврозоната. Това не е най-спешната и неотложна задача. Първо, защото на дневен ред е Гърция най-напред. Второ, дисбаланса, който възниква в резултат на това, че Германия е ориентирана към износа и това е основният двигател на нейния растеж, това не е първия дисбаланс, който ни смущава в еврозоната. Има и има други проблеми, които са по-опасни. Държавите членки в еврозоната, чийто платежен баланс се характеризира с хроничен дефицит, трябва да засилят своята конкурентно способност и едва тогава да се занимаем с проблемът, създаван от Германия. Съгласен съм с вас, когато казвате, че други по-големи държави от Гърция са нарушавали пакта за стабилност, без да са понасили последиците от своето поведение. Вярно е, през 2003 година ние разгледахме последиците от намаляването на бюджетния дефицит върху съседните страни на тези нарушители и резултатът беше, че трябва да се предостави допълнителна възможност за маневриране. Да, ако проблемът се превър... придобие спешен характер и разбира се, съгласен съм с проблемите създавани от а, пенсионната система, това ще това означава, че социалният модел няма да може да се запази, ако не вземем съответните мерки. Надежността на системата ни за социално осигуряване е сериозен проблем. Той ще позволи на финансовите пазари да преценят дали финансовата политика, която предприемаме, е адекватна или не. За младите, ясно е, че младите ще трябва да плащат дълговете, и за, и за това в дългосрочен план политиката трябва да бъде надежна. Аз бих пледирал за отговорност на сегашното поколение спрямо бъдещите. Сега обаче имаме проблем. Имаме 9 оратори, 45 секунди на всеки. Ще ви прекъсвам, защото иначе няма да получите отговор на въпросите си в И-25 ще ви прекъсна и ще дам обратно думата на господин Юркер, Юнкер, докъдето сме стигнали. Ще давам на всички. Господин Линц, Дати, Роди Краца, Роберт Гьобелс, Фиби Ламберт, Ани Подимата, Мариан Тайсън и Рамон Тремоса. И така, 45 секунди, Wolf. президент, ми е scheint die Krise... Господин председател, на мен ми се струва, че кризата дойде в един момент, в който вътрешният пазар още не е доведен до своята съвършенна форма и също така економическата и финансовата политика имат още проблеми. И сега, когато ни е необходима повече Европа, държавите членки като че ли клонят да имаме по-малко Европа. Как виждате това? Госпожа Дати. Благодаря. Кризата в Гърция изисква от наша страна да приемем координирана политика. Миналата седмица, господин председател, вие събрахте министрите на финансите на еврозоната, за да обсъдите методите за оказване на помощ на Гърция в еврозоната ние сме се събрали за добро и за лошо. И ние трябва да подкрепим Гърция, но заедно с това да изискваме е, съответни мерки от нейна страна. Вие говорихте за двустранна помощ от страна на еврозоната и помощ от е, МВФ какво можете да ни кажете за насоката, която трябва да предприемат държавите членки? Имате ли график за помощта? Председателят прекъсва ораторката. Бихте ли, ни, бихте ли казали как, какво мислите за казаното от госпожа Меркел? Не, много съжалявам, казва председателката. Просто не можем да продължаваме по този начин с много въпроси. Следващият, който се опитва да зададе няколко въпроса, ще бъде прекъснат и няма да има възможност да зададе нито един въпрос. Госпожа Краца. Господин председател, връщаме се към темата Гърция. Един министр каза много ясно, че не се изисква економическа помощ, не се изискват средства, а Гърция иска ясно познание към пазарите, че ще бъдат за... намалени лихвите по кредитите. Гърция се нуждае спешно от кредити. Тези мерки обаче до сега не успяха да убедят пазарите гръцката програма, гръцката ситуация и също така подкрепата от общността. Как смятате, че всичко това трябва да изглежда тази помощ, за да може наистина да се е, възприеме като достатъчно от пазарите. Какво трябва да се направи, какви мерки да се вземат, така че пазарите да решат, че те са достатъчни? В еврозоната взаимоотношенията между членовете са асиметрични. Излишъците, има излишъци в едни страни и дефицити в други. Економиките на някои страни са по-добро състояние от други. Споменахте Калифорния. Съединените щати имат дълг по-голям от този на Европа. Те се финансират от Китай. Но китайците на Европа са всъщност, е всъщност Германия, които извличат много голяма полза от, е, от обща валута. Ние сме във валутен съюз, в който няма економическо управление, няма бюджет. Трябва поне да има европейски вътрешен пазар на еврооблигациите. Филип. Господин Юнкер, аз имам един много прост въпрос. Трябва да се разреши бюджетния проблем в държавите членки и да се върнем към по-устойчиви финанси колко време ще отнеме това според вас? Колко време е необходимо, за да постигнем фискално сближаване или фискална конвергенция между държавите членки за, върху ддс а защо не и върху другите данъци? Благодаря. Благодаря, госпожо председател, а не подимата. Вие бяхте съвсем ясен, господин председател, по отношение на Европейският механизъм за подпомагане на Гърция. Казахте какво е необходимо. Аз искам сега обаче да чуя от вас какво означава това, ако е необходимо. Какво означава този израз? Европейският съвет на 11 февруари каза нещо. След това Гърция от 5 март трябваше да направи нещо, да може да вземе заеми и е, стана съвсем ясно, че няма вече други възможности по отношение на лихвите към 5 марта. И ако други ден няма споразумение в Европейския съвет, тогава Гърция ще трябва да търси други източници извън Европа за благоприятни кредити и как това ще въздейства върху еврото и еврозоната като цяло. Благодаря. Едно наблюдение. Бях шокирана, че на последния съвет Екофин поиска неконвенционални мерки, без дори да се допита до министрите на социалните въпроси и заедостта. За Гърция знаем, че тази хипотеза може да възникне от 2008 година и трябваше още тогава да се обмисли възможността за прилагане на член 122, е, всички ще да бъдат по-спокойни. Днес всички се обръщаме към пакта за стабилност и искаме, че той трябва да бъде още по-репресивен. Не можем ли да направим една ретроспекция и да констатираме, че ние имаме нужда не от повече репресия, а от повече сътрудничество? Благодаря. Господин Лонгар от Испания миналата седмица каза, че нашият а, сектор на недвижимости има 450 милиона евро дълг, който е еквивалентен на 45% от БВП и на този на банките. Освен това, председателя на Търговската камера в Испания заяви, че поне 30% от тази сума никога няма да бъде върната, възстановена ще стане ли Испания следващият проблем за еврото? Um, господин Юнкер, господин Трише ще изчака няколко минути, докато отговорите. <laughs> значи ще го накараме повече да чака и ще говоря по-дълго. Нека влезе. <laughs> Е, е, je, je ne répondrai pas. Няма да отговоря на всички въпроси, тъй като на някой от тях вече отговорих. Няма смисъл да се връщам към това, което вече казах. За да резюмирам това, което мисля за Гърция, тъй като много от въпросите се върнаха към това, което вече казах. Първо – Гърция трябва да приложи програма за бюджетна консолидация, така че да може да оздрави публичните финанси. Второ, Гърция прие както правителство, така и парламента набор от мерки, които са надежни, които показват, че изпълнението им ще доведе до здравяване на финансите. Трето, ако финансовите пазари продължат да спекулират срещу Гърция, въпреки че Гърция е направила всичко за да оздрави публичните си финанси, еврозоната трябва да бъде готова и ще бъде готова да помогне Гърция възоснова на инструмент, който не мога да представя в детайли днес – но с който трябва да разполагаме в деня, в който възникне нуждата от него. Четвърто, всяка идея за изключване на държава от еврозоната не се характеризира със здрав разум, а и никой не е предлагал да Гърция да бъде изключена. Всички изказвания в този смисъл имат предвид не Гърция, а евентуален инструмент, с който да разполага еврозоната в бъдеще. Аз мисля, че паралелът, сравнението с САЩ е отчасти верен и отчасти неверен. Съединените щати са държава, с която разполага всички възможности на една централна власт. Еврозоната Еврогрупата не разполага с унези инструменти, с които разполага Централното управление. Разполагаме с пак за стабилност и растеж, който е, замества поради липса на по-друго е, Централното управление. Вие казвате, че е необходима минимална хармонизация на бюджетните приходи. Това е направено в областта на ДДС. В е, това може да се направи без това е, да убие здравословната конкуренция между държавите членки по отношение, аз предложих е, е, емисията на еврооблигации пред няколко години, идеята не получи продължение. Имах е, възможност да, обс... да обърна внимание на своите събеседници върху, този, върху тази идея. Аз съм за създаването на Европейски е, валутен фонд. Сега няма да разглеждам в подробности е, въпроса дали това изисква промяна в договорите и така нататък. този въпрос не стои на дневен ред, но на нас ни трябва инструмент, с който да разполагаме, без това да води до сериозни драми и до е, принципни въпроси. Необходимо ли е да казвам, че да, трябва да се завърши вътрешния пазар, за да може нашия проект да стане по- надежден. Винаги съм смятал, че член 122 от договора не е правно основание, на което да се опрем при действията си спрямо Гърция. Бих казал на госпожа Дати, че съм съгласен, когато тя казва, че Гърция носи основната отговорност за оздравяването на публичните си финанси. Еврогрупата трябва да бъде готова да помогне на Гърция, ако тя има нужда от е, финансова помощ. И, и що се отнася до изключването на държава от еврозоната, аз казах, че съм против и ако предвидим механизъм, за изключване, би трябвало да предвиди механизъм за доброволно напускане. И мисля, че това би дестабилизирало еврозоната. Мисля, че проявих достатъчно уважение към Европейската Централна банка, тъй като приключих малко преди крайния срок. Много ви благодаря. Наистина много въпроси ви зададохме и стана почти невъзможно да отговорите на всичко. При следващият обмен на становища ще се видим на 4 октомври и тогава ще продължим своите разговори. Ще ви очакваме с нетърпение. Благодаря ви. There'll be a short interlude for two or three minutes now. Две-три минути почивка. Okay, everybody, if you could... Uh, Моля, вземете местата си. Um, it's very difficult when we have... Трудно, когато имаме такива високи гости един след друг, да организираме работата, но така или иначе приветствам президента на Европейската централна банка. Познаваме го много добре. Имаме редовен диалог с него по парични въпроси. Отново Очакваме да се говори по въпроса Гърция. Тук част от подробното разглеждане на този проблем, свързан с Гърция. Както е обикновено, господин Трише първо ще направи едно кратко представено от 15 ти на минути. След това ще може да задавате въпроси Знаете какъв е формата за този диалог. Имам списък пред себе си, но имайки предвид какво се случи по-рано, моля ви не задавайте сложни и дълги въпроси, тъй като останалите остават без време и господин Трише не може да отговори цялостно. Много ви благодаря, че сте сред нас. Добре е дошъл. Имате думата. Thank you. Thank you very much indeed, благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по економически и парични въпроси. За мен е удоволствие да бъда днес вас тук за първото редовно изслушване през 2010 година. Последните няколко месеца, след последната ни среща през декември 2009 година, економиката на еврозоната като цяло продължи постепенно да възстановява своя обем. Но така или иначе има различни въпроси, свързани с конкретни развития на финансовите пазари или определени държави, които доведаха до засилени дебати, свързани с еврозоната и нейното функциониране. Затова и настоящата дискусия е много навременна. Виждаме какви големи предизвикателства възникват от финансовата криза за Европа и за европейската економическа политика. Виждаме също, че трябва да се подходи отговорно към економическата и валутната политика. Стабилността на общата валута е отговорност на всички нас. Днес по традиция ще започна с оценка на економическата ситуация с особен акцент върху постъпателното премахване на необичайни мерки взети в периода на кризата. След това ще разгледам две теми, по които постигнахме съгласие във връзка с бюджетната политика и световния дисбаланс. Първо, економическите и парични въпроси. Економическите и парични въпроси първо. Както споменахме и на предишното изслужване през декември, економическите и финансови условия продължиха да се подобряват, макар и е, с не много бързи темпове. Економическата дейност нарасна с 0,1% от третото в четвъртото три месече на миналата година. Последната информация повтаря, че може да очакваме едно умерено възстановяване през настоящата година. Това отговаря на последните а, преценки на Европейската Централна банка. Прогнози на други институции потвърждават тези очаквания, като се очаква растежа да бъде около 1% през 2010 година и се навакса темпо през 2011 година. При оценката на управителния съвет рисковете в тази прогноза си остават най-общо балансирани, но както още миналата година прогнозирахме, възстановяването ще бъде неравно в отделните региони, раздели и с времето продължава да има висока несигурност. Що се отнася до развитието на ценовия пазар, трябва да кажем, че, че сме свидетели на ниска инфлация и нисък инфлационен натиск през последните месеци. Инфлацията през февруари 2010 година беше 0,9%. Прогнозата за инфлацията си остава а, паралелна на ценовата стабилност и рисковете при тази прогноза също са балансирани. По-специално очакваме инфлацията да си остане 1% през а, едния срок и да остане Стане умерена в нашия хоризонт на предвиждания, като имаме бавно повишаване на търсенето. Паричният анализ продължава да потвърждава очакванията за ниски инфлационни натиски в средносрочен план, което е, се вижда и в слабото, слабата експанзия на парите и кредитите. Нарастването на кредитите към предприятията се очаква да си остане слабо за напред докато годишното ниво на даване на кредити за битови нужди е положително и ще се укрепва в бъдеще. Ще извършваме мониторинг на тези развития на пазара на кредитите а, нямаме ясни доказателства да има някакви ограничения, що се отнася до кредитите в еврозоната като цяло, но смятам, че в отделните държави съответно има различни ситуации, свързани с тези кредити, като бавното нарастване на кредитите, свързано с безпредседентното прекъсване на тези кредити с рецесията 2009 година. Индикаторите на очакванията за инфлацията в средно и дългосрочен план си оставят закотвени в а, идеята ни а, инфлацията да бъде под, но близо до 2% в средносрочен план. На този фон управителният съвет а, запази а, ключовите лихви на Европейската централна банка непроменени по-рано този месец, като се има предвид настоящото ниво, което смятаме за подходящо. Настоящият импулс, който идва от намаленията на лихвите миналата година, се разви и продължи и в, по отношение на кредити за домакинства и корпорации. А, това би трябвало да бъде разглеждано заедно с нестандартните мерки, които ЕЦБ предприе. Тези мерки и по-специално предоставянето на ликвидност на банки с едногодишен падеж а, срещу а, съответни а, техни а, осигуровки си остана ефективно като процес и се надяваме да доведе до намаляване на лихвите. Имайки предвид всичко това, управителният съвет реши по-рано този месец да продължи с постепенното премахване на някои от тези изваредни мерки. Не желаем по никакъв начин да пораждаме зависимост от банките. Защото банките отново трябва да започнат да се занимават с посредничество и трябва да има достатъчно стимули да го правят. 12-месечните операции вече бяха прекъснати, а 6-месечните такива а, ще бъдат прекратени следващата седмица. Освен това, решихме да въведем отнови съответни а, операции, които през април да започнат с а, вариращи нива и ставки. В същото време продължаваме да предоставяме на банковата система на еврозоната неограничен достъп до, до рефинансиране от Централната банка. Имаме краткосрочни едноседмични, едномесечни падежи, както и по-дългосрочни такива а, продукти, което ще продължи до средата на октомври тази година, защото бихме искали те да продължат да дават кредити на еврозоната. Искам да кажа още нещо, то е свързано с а, дългосрочни парични въпроси. Знае, че те ви интересуват. Това, което ви интересува най-вече е вероятно връзката между паричната политика и цените на активите. Финансовата криза възстанови и съживи един дебат, свързан с взаимоотношенията между паричната политика и така наречените балони на цените на активите. Този дебат е изключително фокусиран върху един въпрос. Той е свързан с това дали паричната политика би трябвало да предотвратява възникването на такива сапунени мехури. Нямаме ясен отговор. Нашата политика е един подход, който би могъл да се справи с предизвикателствата, които се предизвикват от развития, които са неустойчиви по отношение на цените на активите. Нашия мандат е да поддържаме ценовата стабилност в средносрочен план. Едни неустойчиви финансови тенденции или атипични промени по отношение на ценови рискове на финансовите пазари може да доведат до рискове и на ценовата стабилност в бъдеще. Тясната връзка между паричните развития и съответните дисбаланси на кредитни финансовите пазари, пазарите за активи означават, че нашата парична политика би трябвало да открива такива дисбаланси на един много ранен етап и да, отговоря, да отговаря извинете, на дългосрочните рискове за, за стабилността на цените по един навременен и дълновиден начин, като допринася за финансова стабилност. Нашият паричен анализ, който се фокусира върху мониторинга и на пари, и на кредити, прави точно това. Това е една стратегическа рамка, която включва една степен степен, извинете, на облягане на вятъра в кавички на а, допълнителните средства, както и нарастване на цените на самите кредити и активи. ЕЦБ разработи а, наистина много анализи на такъв тип развитие на паричните и кредитните пазари и тяхното влияние се оказа изключително важно и по време на тази финансова криза. Сега искам да говоря за фискалните политики в еврозоната. Както знаете, финансовата подкрепа, както и отпускането на бюджетите в контекста на финансовата криза в много от страните на еврозоната доведе до фискален дисбаланс. Междувременно голямата част от страните в еврозоната прехвърлиха референтната стоеност от 3% по отношение на дефицита. При тези условия пакта за стабилност и растеж, който бе заложен, за да може да се запазят едни добри и устойчиви фискални позиции, би трябвало да се прилага надлежно. ЕЦБ иска да се засили ангажимента на държавите за прилагане на този пакт. Националните политици би трябвало да дадат то приоритет на фискалната консолидация, економическото възстановяване и дефицита да падне под 3% БВП, за да се отговори и на препоръките на съвета ЕКОФИН. На базата на актуализацията на програмата за стабилност, като че ли правителствата тази година спазват тези норми, но ще бъдат необходими допълнителни мерки през едните години, за да може да се коригира свръхдефицита в заложените срокове. Що се отнася до състава на фискалната корекция, е, ние благодарим за това, че се фокусира най-вече върху разходите, защото е, по време на кризата публичния сектор се нараства и консолидацията на базата на разходи се оказа по-ефикасна и в миналото, и сега. Правителствата биха могли да засилят тази фискална консолидация, като укрепят националните си бюджетни рамки и прилагат структурни реформи за увеличаване на потенциалния си растеж. В този контекст аз приветствам инициативата на Европейската комисия за една стратегия Европа през 2020 година и по-силната роля на еврогрупата в многостранното, извинете, в на, многостранното наблюдение на отделните държави, което трябваше да бъде направено отдавна. В същото време е много важно този тип финансов надзор по пакта да си остане един процес, а, който е независим и фундаменталните принципи на учредителните договори на пакта да си останат а, недокоснати. Смятам, че са необходими амбициозни мерки и силна политическа воля по отношение на прилагането на тези мерки. Обеден съм, че политиците, които се занимават с европейската фискална политика, ще успеят да възстановят устойчивостта на публичните финанси. Всички усилия, които се предприемат от ирландското правителство и съвсем наскоро от гръцкото правителство, биха могли да бъдат разглеждани като обещаващи първи стъпки в процеса на консолидация, който ни предстои. Сега искам да кажа няколко думи за дисбаланса. Ето основните мотори на финансовата криза беше външния дисбаланс и то в огромен мащаб. Този дисбаланс доведе до огромно вливане на капитали в така наречените страни на дефицит. Тези потоци бяха финансирани от части с издаването на финансови или имитирането на финансови инструменти, чиято стойност по време на кризата а, падна драстично. Този дисбаланс показва, че няма средносрочна ориентация към стабилност и устойчивост на макроекономическите политици в а, ключови економики, които изпитват или дефицит, или излишък. Еврозоната не допринесе за засилването на глобалния дисбаланс. Текущата сметка си остана близо до баланса през а, тези години. Кризата доведе до едно частично намаляване на глобалния дисбаланс, но тази корекция като че ли си остава най-вече циклична. Някои от важните структурни фактори, които доведаха до тази криза, си остават непроменени. Един риск, че тези неустойчиви глобални дисбаланси могат да се появят отново, не може да бъде изключен. Изключването на такъв риск би означавало едни доста сурови корекции на политиките в ключови економики на дефицит и излишък. Решението на Г-20 да се създаде един процес на взаимна оценка на макроекономическите и структурните политики на членовете е фундаментален в това отношение. За да успеем обаче този процес би трябвало да бъде свързан и с наблюдение от страна на държавите една на друга. Трябва да се изпълнява справедливо и без някакво задоволство. Освен това, страните трябва да имат оперативна капацитет да променят вътрешните си политики спрямо тези решения. Това са необходимите предпоставки, които биха довели до по-доброто функциониране на глобалната економика. Еврозоната може да влезе в този процес с положителни резултати, като се има предвид средносрочната ориентация в политиките в сферата на монетарните отношения, фиска и макроекономиката. Трябва да кажа, че този дисбаланс не е свързан само с глобалното ниво, но и е в самата еврозона, защото това е едно предизвикателство, което показва, че определени държави и членки не предприеха мерки. Тези държави е задължително да започнат да извършат наблюдение на индикаторите си за конкурентоспособност на цените, да извършват структурни реформи, както и да извършат фискална консолидация за да може да изпълняват и принципите на монетарния, извинете, на паричния съюз. И само по такъв начин бихме могли да извлечем макроекономическа полза от единната парична единица. Благодаря. Uh, Благодаря както обикновено, въпросите за въпросите има по минута и половина, за отговорите 3 минути и половина. Първи въпрос е на Жан-Пол Гозес. Благодаря. С ваше позволение ще ви кажа, както и на господин Юнкер, че нашите съграждани не разбират нищо те общо взето има доверие в еврото. Европейската централна банка има добра репутация, но в сегашното сътресение не разбират дали сме в зона, в която царува солидарност или пък взаимоотношенията си като в друга зона. И аз исках да ви помоля да ни кажете какво мислите за това каква е допустимата помощ за Гърция или друга страна в затруднение? И второ, дали смятате, че е необходимо да се подсили превентивния аспект на пакта за стабилност и растеж? мерките, които могат да бъдат предприяти в, рая, в, в период на трудност, понякога се оказват доста закъснели. Благодаря за вашия въпрос. Ще бъда максимално кратък и бих казал първо, че Европейската Централна банка винаги много е държава на бюджетната мъдрост. Ние проявихме това в труден период, такъв какъвто беше през 2004-2005, когато много държави членки искаха да се освободят от пакта за стабилност и растеж. Трите големи държави членки на еврозоната по това време смятаха, че трябва да се ограничи обхвата на пакта. Ние винаги сме казвали, в економически и паричен съюз има три основни елементи. Ние отговаряме за паричната политика и необходимо е да запазим економическия съюз. За това е необходимо да се осъществява контрол от страна на партньорите. Тази партньорска проверка е задължителна. Днес е, искам да кажа, че винаги сме казвали и в най-трудните периоди, че ако пренебрегнем бюджетната мъдрост, ще бъдем изправени пред сериозни проблеми. Ето защо споделям вашето мнение за това, че трябва да се направи всичко възможно. Пакта за стабилност, който беше реформиран, именно за да се подсили превентивната, превентивния елемент и той трябва да се прилага а, стрикно. В сегашните условия бих казал две неща. Първо, смятам, че словесната дисциплина е много важна. Една от трудностите, за които говорихте, е многопосочния характер на посланията. Смят, аз смятам, че отделните институции първо трябва да помислят и след това да изразят становищата си по ясен и недвусмислен начин, така както беше направено на последния съвет на държавните и правителствени ръководители. Те изразиха една ясна позиция. Тя беше много добре разбрана от всички, които за които тя беше предназначена и бяха взети нови решения от гръцкото правителство в едни много трудни условия. Сега, по третия ви въпрос, който е свързан с условията за подкрепа. Според мен, трябва да се спазват следните условия – първо да не сбъркваме субсидията или превода а, с един неконцесионерен заем. Не може да става дума, според мен, за един кредит. Това трябва да бъде пределно ясно. Според мен има объркване между субсидия, трансфер и кредит. Според Европейската централна банка става дума само за кредит. Освен това е много важно, освен обичайното приложение на пакта за стабилност и растеж, има и едно конкретно условие, което е доста сурово и смятам, че решенията, взети от гръцкото правителство, които според мен са много храбри, в съвета на управителите на централните банки, ние, го, ние ги окачествихме като убедителни. Друг много важен елемент за една подкрепа, която да няма характер на субсидия, е държавата, която е, е държавата да има сериозни проблеми, проблеми, които да, са, да имат извънреден характер и естествено тази извънредна ситуация да създава проблем за цялата еврозона, както казаха държавните правителствени ръководители в своята декларация. Ето, това са условията, които според Европейската Централна банка са задължителни е, за оказване на подкрепа. Тоест е, да не се предоставят е, субсидии, и е, помощта да се оказва в е, ситуация, която да е в е, която да има извънреден характер. Не ми се иска да казвам на депутатите да не задават интересни въпроси, но трябва някаква дисциплина. Следващия оратор. Oh, yes, Благодаря, благодаря и на господин председателя Триша, че дойде при нас в въпроса си. Искам да се спра по-подробно на превентивната част на пакта за стабилност и растеж. Повтарям още веднъж. Вие казахте, че превентивната част на пакта за стабилност и растеж трябва да се укрепи повече и че трябва да го прилагаме много стриктно. Историята обаче показва, че това не става от само себе си. Франция и Германия и имаха по относително добри времена смелостта да кажат, че е, трябва да се поотслаби е, факта за стабилност и растеж. И сега, когато погледнем европейските банки и е, компромиса, който беше сключен в съвета и който не е особено силен и убедителен, и като видим и какви са националните интереси и кризата, трябва да установим къде е общата линия. Вие казахте, че трябва да се укрепи превентивната част, обаче за какво конкретно точно мислите? Колко далече трябва да се стигне? Трябва ли да стигнем до там, че например, да се намесим в политиката за конкуренция, където правомощията са на комисията. Това не зависи от държавите членки. Или имате други предложения? Изобщо, е, как е, смятате, че може да се укрепи превентивната част на пакта за стабилност и растеж? Е, Много ви благодаря за въпроса. Бих искал да подчертая, че сте напълно права, като споменавате, че в определен момент дори държави, които не са свикнали да правят такива предложения, поискаха да има отслабване на мерките по пакта. През януари 2005 година е публикувано това. Дали една фискална политика е правилна, не може да бъде измерено единствено и само с спазване на реферати... Е, референтната стойност от 3% дефицит. Този индикатор е неадекватен. Най-значимия критерий, според мен, е да има една добра политика към растеж и създаване на работни места, за което държавата би трябвало да има възможност и свобода. И така, Та в един момент, когато бяхме изкушено най-общо да гледаме по-отгоре-отгоре на тези неща, а, бе публикуван този текст. Но мислихме доста по въпроса. Основният проблем по отношение на превенцията е свързан с това, че всеки един от членовете на еврозоната, имам предвид 27-те държави, защото този пакт за стабилност и растеж се прилага към 27-те, 27-те в еврозоната обаче има санкции, т.е. тези, които са вътре в еврозоната, могат да налагат санкции на останалите. Те са равни, но правилата се спазват от 27-те. Та, връщам се на основния проблем. Важно е да се оказва морален натиск на онази членове на Европейския съюз и на еврозоната, които не се държат както трябва. Всеки един от нас може да окаже въздействие върху еврозоната като цяло. Виждаме го това съвсем ясно пред нас. И това е нещо като а, един зов, който да покаже на държавите членки колко бдителни трябва да бъдат. Решението да се упражнява такъв морален натиск е много силно. Могат да се използват, разбира се, и други мерки. Вие самата споменахте в други сфери, например, що се отнася до прехвърлянето на субсидии по нормалните механизми, които използваме, бихме могли да обсъждаме най-различни начини, по които бихме могли да предадем съответното послание. Но най-важното за Европейския съюз, според мен, е високата отговорност и политическата ангажираност за постигане на стабилност, защото те са в сърцевината на този пакт. И е много важно да се контролираме един друг и да оказваме такова въздействие. Благодаря, госпожа Крац, има думата, казва председателката. Благодаря, госпожо председател. Господин президент, сега се връщам към темата, която вие засегнахте, именно, че целта на ЕЦБ се състои в това да създаде независимост от измарените мерки. Аз искам да приложа тази теза върху случая с Гърция. Дали е, ЕЦБ ще приеме гръцки държавни облигации, които са с е, благоприятна лихва, дали това е възможност да се окаже сега помощ на Гърция, предвид особено тежката ситуация на гръцката економика? Благодаря. we accept as collateral the Greek. Да, ние приемаме като залог, за като залог а, гръцките държавни облигации въз основа на сегашните ни правила. Господин председател, има предвид следното. Когато се отеглят мерките за подкрепа, Гърция ще бъде третирана специално. Не говоря за настоящо, знам, че приемате това, но ако се отеглят особените мерки на закрила, смятате ли, че съществува възможност ЕЦБ да предложи на Гърция особен режим на третиране, защото Гърция ще се нуждае със сигурност от помощи в бъдеще, повече от другите страни, които не са засегнати толкова от кризата. Благодаря. Moment... В момента Смятам, че решенията, които бяха взети от гръцкото правителство, и ние очакваме те да бъдат изпълнени на практика с максимална решителност, могат да бъдат окачествени като убедителни и храбри. Очаквам също така, и това е работната ни хипотеза в ЕЦБ, че наблюдателите, участниците на пазара и всички финансови институции постепенно да осъзнаят, че това е убедително. Ето защо аз изхождам от предположението, че когато отеглим извънредните мерки за залога, очакваме да не възникнат трудности. Това е моето предположение, тъй като няма да бъде а, намалена оценката. Ако се окаже, че тази оценка е твърде оптимистична, ние ще анализираме отново ситуацията. Но в момента това е моята хипотеза. Смятаме, че предприятите мерки е, е, е такава, че надежността в програмата би трябвало да се осъзнае от участниците на пазара. Председател, имам три съвсем кратки въпроса. Вие говорихте за кредитната обезпеченост в Европейския съюз, в еврозоната на държавите членки. Естествено, в кредитните условия се отразява до някъде и ситуацията в държавите членки, но има и изкуствени деформации чрез спекулация. Виждате ли конкретно в дадената ситуация фактори, участници или продукти, които водят до такава деформация, до такова изкривяване, което е нежелателно. Втори въпрос. Има политици, които твърдят за необходимост от изхвърляне на определени държави членки от еврозоната, от изключването им. Сега, ние всъщност имаме еврозона алакарт или не, където всеки може да бъде изключен или да напусне по собствено желание или след това да се върне отново. Имаме европейско законодателство, където е разписано всичко това. Как изобщо вие разглеждате от вашата позиция цялата тази проблематика? Трети въпрос. Вие говорихте за дисбалансите, които съществуват в еврозоната и в Европейския съюз. Страни, които сега имат експортни излишъци или които имат висока производителност или и двете висока производителност и високи експортни излишъци, те какво могат да направят в тази ситуация, за да могат да се държат е, в економическо отношение смислено в настояща економическа ситуация от гледна точка на Европейската Централна банка. Благодаря. Thank you very, very much, uh... Много благодаря. По отношение на първия въпрос за спредовете, ако съм ви разбрал правилно, втория въпрос беше за еврозоната. Дали може да бъде изгонен някой от нея или не. След това за излишъците и високата производителност и относителната конкурентоспособност. По първия въпрос трябва да ви кажа, че не бих обвинявал пазарите или пък определени инструменти, нито други такива. Всичко това би трябвало да стане на базата на следното – Имаме проблем с това пазара да стане по-прозрачен. Имаме проблем с това финансовите институции, институции, включая тези различни от банките или тези с по-голямо кредитно рамо, да бъдат по-прозрачни. Имаме проблем с това финансовите инструменти, включая деривативите, да станат по-прозрачни. Това е един процес, който се обсъжда и от G20, и от финансовия борт. Има много работа за напред. Казвайки всичко това, обаче, считам, че не трябва да бъркаме нещата. В по-широк план трябва да има една обща структурна реформа в глобален план, и тук много трябва да се работи, и конкретните случаи. Вярвам, че ако сега всички участници на пазара биха признали мерките, които предприема Гърция, ще видим, че тогава те биха намалили спредовете значително. По никакъв начин не гледам с лека ръка на този въпрос. Напротив, той е много сериозен. По отношение на участието в еврозоната. Това не е процес алакарт, Влиза се в еврозоната, за да се споделя една обща съдба. И затова всички участници в еврозоната са влезли в нея, след като са постигнали във вътрешен план многопартиен консенсус. Отново, имаме обща съдба и трябва да я споделяме. Председателят казва същото на няколко езика. Та, считам, че е абсурд, абсурдна тази хипотеза някой да може да напусне еврозоната. И правно е невъзможно, между другото. Така че такъв въпрос не съществува. И не би трябвало да бъде въпрос и утре, защото според мен това не отговаря на същността на зоната. Отново, това, което трябва да укрепваме е чувството за взаимна отговорност. Една отговорност, която човек трябва да носи и за другите. Тоест, ако те се държат не така както трябва, това трябва да им бъде показано ясно. Що се отнася до държавите, които имат относителна способност, излишъци по текущите сметки и така нататък, не споделям становището, че трябва да, бъде, да ги критикуваме. Ако това са три или четири държави, между другото, в еврозоната, които имаха излишъци по текущата сметка последните 11 години. Най-общо казано, тяхната инфлация беше под средната и 1,95% от инфлацията през първите 12 години в еврозоната, което отговаря на един, на дефиницията на ценова стабилност. Близо до 2%, но под 2%. При всички положения щеше да се стигне до такава ценова стабилност. Но ако някои държави имаха по-висока инфлация, то тогава паричната ни политика трябваше да бъде по-стрикна, по-строга. Така че всички държави трябва да признаят това. Щяхме да имаме по-строга парична политика, ако някои държави не се бяха държали така, както го направиха. В случая не мисля само за Германия, но и за някои други, не много, държави. Същото се отнася и с излишъците по текущата сметка. Ако нямаха такива излишъци, как щяхме да финансираме дефицитите по текущите сметки на другите? Ние сме в баланс. И успяхме в еврозоната, където е този баланс, да не допринесем за кризата в глобален план, защото излишъците на едни допринесоха или платиха за дефицита на други. Не казвам, че това е нещо постоянно. Напротив, казвам, че всички трябва да варираме около средната стойност. За това аз призовавам за това онези економики, които не се справят, да засилят своята относителна конкурентоспособност, да бъдат по-балансирани, по-конкурентоспособни и очаквам, че онези, които а, са били над средната стойност, да не продължават така, имайки предвид дългосрочните ограничения на еврозоната. Що се отнася до Европейската Централна банка и на базата на инфлационните нива, през първите 12 години на еврозоната, ако, разбира се, в края на годината постигнем това, което казах, 1,95%, което е малко по-добре от Бундесбанката през същия период и Бундесбанката предишните 20 години. Та ние сме на необходимото ниво на ценова стабилност на глобално ниво. Това е нещо като отправна стойност. Съвсем накратко. Значи вие искате другите държави членки също да имат излишъци, така ли? И това ли всъщност призовавате в момента? Не, казва правителя на банката. Искам да кажа, че всички економики, всички държави трябва да вървят по един път, който да взема предвид и демографските проблеми. Има държави, при които има излишък, имайки предвид демографските им статистики, други пък, точно обратното, демографията им е много а, динамична. Така че всяка страна е различна. Но, най-общо казано, всички държави трябва да варират около средната инфлация за еврозоната вземайки предвид тяхната гемография, разбира се. Някои са с голям излишък, други са с дефицит, но аз бих призовал цялата еврозона към балансираност. Големите индустриализирани економики би трябвало да се държат така. Um... Няма да укротим инфлацията с начина по който не спазваме ограничението, но господин Силуна има времето. Господин Трише, помня, когато пред няколко години защитавахте пакта за стабилност и растеж, но не си спомням, банката е протестирала, когато комисията реши да не се аудитират публичните финанси. Що се отнася до контрола и наблюдението? Доволен ли сте в смисъл, че мандата на МВФ е по-широк? Тук Европейска централна банка има за свои събеседници Централната банка, комисията има за събеседници министрите. Но защо? то да не се разговаря с, синдикатите, с независимите економисти, защото колкото повече, с колкото повече събеседници разговаряте, с толкова повече информация ще разполагате. И освен това, какво бихте казали за контекста на прекомерния дефицит? Първо, ние бяхме ужасени, когато се взе решение одитът да не се разширява и да не се прави проверка на място на данните и фактите. И аз се надявам, че ще бъде взето съответното решение днес. То е задължително. Пълната прозрачност в тази област и пълното премахване на игричките от миналото а, са е, са все неща от жизнено значение. Ние сме готови за всякакъв диалог. Ние водим диалог с економисти, участваме много активно в колоквиуми, дискусии. Много от тях се водят и, в, и при нас, в нашата централа. Участваме в макроекономически диалог с синдикатите и това е редовно. Така че от тази гледна точка правим това. Разбира се, това е наше задължение, тъй като сме независими, но носим отговорност пред гражданите и техните представители, носим отговорност пред общественото мнение и не виждам повод да проявяваме плахост и да не отговаряме на въпросите, които се задават а, към нас. Мисля, че отговорих. А за процедурата за прекомерен дефицит. Виждаме с оглед на сегашната ситуация, колко е необходимо да се подсили изпълнението на процедурите, предвидени в пакта за стабилност и растеж. Ние се намираме в много трудна ситуация. Сега не бих искал да бъда твърде негативен за еврозоната. Има една тенденция в Европа, която представлява сложен набор институции с Европейски парламент, съвет, комисия. И така има една тенденция да се вглеждаме твърде много в неблагополучията. Те би трябвало да се смекчат и нещата да тръгнат по-добре. Но да гледаме на еврозоната като на консолидирана економика. Ние не сме фактор за дисбаланс. Консолидираните годишни а, дефицити възлизат на 7% от БВП в еврозоната. За голямо съжаление, някои са много над 7%, други са под. Но средната стойност е 7%. Как стоят нещата в Съединените щати? Около 10,5%, така че 3,5% над еврозоната. Къде е Япония? 10,5% и тук 3,5% е, над еврозоната. Другите две големи економики в Г7, и ако взема други, ако вземем за пример и други економики от е, Г7, те са над нивото, което е достигнато тук. С това искам да кажа, че дори и да се изпълнява зле и много зле в някои страни, и то по много очевиден начин, фактът, че разполагаме с дисциплина, може би е спомогнало да не достигнем до нивата на годишните дефиници... дефицити в САЩ и Япония. Силви, благодаря, господин председател. Благодаря ви за това, че из Ползвахте думата обща съдба на няколко езика. Ми това не е чувството, с което оставаме, когато четем европейската преса. Някои като че ли забравят какво постигнахме с общата валута. Аз имам един по-философски въпрос. Вие ни казвате, че имаме обща съдба, достатъчно е да има правила и натиск от партньорите, за да върви всичко както трябва. Но за да не взимам несъразмерни а, примери, има а, от а, хиляди години насам а, имаме много случаи на грях. Какво ще направите така, как ще направите така, че мерките, които се взимат, няма да позволят на великолепния европейски проект да се срине? Добрият. Така, не е лесно да се преведе peer pressure на френски, но все пак има възможност. Съгласен съм с вас за това, че онова, което се опитвам да кажа от името на Европейската Централна банка, е, че ние имаме много повече от обща съдба. В много по-голяма степен, отколкото подозираме. И не е очудващо, че кризата, която е най-лошата криза от Втората световна война насам, и която може да бъде най-лошата криза от Първата световна война, ако не бяха взети а, много храбри решения от Централната банка и от правителствата. И така не е очудващо, че тази криза а, идва като откровение и ни връща към основните принципи. С а, много колеги слушайки това, което казват бащите основателки, основатели на еврото, тази съдба е много, много силна. И това е основата на просперипета и мира в европейския континент. И успехът е забележителен за унези от нас, които са преживели през историческия период, през който се сме преминали. И в момента от е, това, на което сме свидетели от философска гледна точка, е ясното съзнание за това, с което разполагаме и с това, което преживявам. има страни, които произвеждат една много малка част от брутния вътрешен продукт на Европа и има влияние, което се вижда от всички граждани. И всъщност това показва, че ние имаме обща съдба и всички всички управляващи носят отговорност за управлението на. Мисля, че всички трябва да поемат своята отговорност в пълната и степен. И това означава да се оказва приятелски натиск върху правителства, които създават проблеми за еврозоната и в интерес на нашите граждани. Както е предвидено от бащите основатели от договора. Ние сме в една особена ситуация. Ние сме една федерална структура, имаме само една валута и ние защитаваме надежността на тази валута и всичките ни решения се е, взимат в интерес е, на е, близо 300 милиона граждани. Благодаря. Взаимодействието между фискалната и паричната политика ще бъде изключително важно в средносрочен и краткосрочен план за економическото възстановяване. Затова ролята на Федералния резерв на САЩ или на Европейската централна банка, както и другите централни банки, ще бъдат изключително важни. Ако продължава да бъде инфлационната ставка под 2% в предвидимо бъдеще, а, какво ще бъде въздействието, ако държавите не намалят а, своите а, заемане на кредити, защото финансовите пазари оказват своето въздействие. Фискалната консолидация според вас до каква степен ще бъде необходима и до къде е възможна? И освен това, считате ли, че ЕЦБ трябва да координира а, въпросите, свързани с държавния дълг и като се имат предвид а, м, падежите на тези кредити, какви са вашите становища? Благодаря ви. Що се отнася до вече взетите решения? Знаете, че има решение на съвета ЕКОФИН на базата на доклад на Европейската комисия, както и това, че националните правителства са приели средносрочни програми. Та, както казах и в встъпителните си думи, ние призоваваме чисто и просто да има цялостно прилагане на програмата, която всички са одобрили. И според новия договор всички партньори ще вземат решение, съответната държава да няма право да гласува. Това е новото правило, записано в Лисавонския договор. Затова си мисля, че имаме необходимото не за да пренатоварим паричната политика, а да засилим доверието. Според мен доверието е изключително важно в този, на този етап и за това е важно да можем да убедим и хората, и домакинствата, и предприемачите, и економическите оператори, че могат да ни имат доверие, че могат да вярват, че бъдещето на тези домакинства, на тези предприятия няма да носи на плещите си някакви много тежки фискални позиции. Това е най-остро осезаемо в държави с проблеми, но е вярно и за всички. И то не само за еврозоната, а за цяла Европа. Дори не само за цяла Европа, а за целия индустриализиран свят. Вече го споменах. Аз а, бих казал, че ЕЦБ не би трябвало толкова да подпомага координирането на държавни ценни книжа или пък по някакъв начин да се бърка в държавната задлъжнялост на отделните държави. Единственото, което бих казал е следното. Поразен съм от факта, че в някои от случаите държавите са били привлечени от краткосрочни нива и са намалили продължителността на тази част от кредита си, която трябва да изплатят в краткосрочни планове. Защо? Защото тогава пазара беше по-уязвим. Мисля, че е много важно да се спазва някаква средна продължителност на тези неизплатени по кредитите суми. Би било подходящо ЕЦБ или друга централна банка да се ангажира прекомерно с хазните на отделните държави. Благодаря, казва председателката господин Чунтис. Не, извинявам се, направи грешка господин Паскал Канфен. господин Чунтис, извинявам се, не е ваш ред. Аз бърках. Добър ден господин Трише. Искам да се върна на въпроса зададен от моя колега за дефицита и излишъка. Отговорът ви е интересен. Една от пуките на кризата е, че когато гледаме развитието на дефицитите и излишците в текущия баланс в някои държави членки се повишава дефицита, в други излишъка. В Гърция става дума за 14% от БВП. Това е неустойчиво. В Гърция имаме 7% излишък. Вие като Европейска централна банка не може да водите единна политика, ако конкурентноспособността в различните страни става все по-различна. Гърците се извличат полза от еврото, но Германия не може да повиши цената на еврото. Това е една неустойчива ситуация. Какво ръководство смятате, че трябва да се осъществява върху бюджетите с интерес, в интерес на баланс в еврозоната? не, мога, не могат да се допускат дисбаланси вътре в еврозоната, без да се поставя под съмнение самото съществуване на единната валута. Без да се постави под съмнение съществуването на еврото, е израз, към който не бих се присъединил, тъй като има механизми в еврозоната, това са механизми за корекция. Тези механизми могат да функционират бавно, трудно и по отношение на резултатите съм съгласен с, съм с вас. Що се отнася до нашите контакти и диалог с Еврогрупата, това са ежемесечни контакти. От 5 месеца аз казвам на членовете на Еврогрупата, че една от основните области, в които трябва да осъществяват съвместен контрол, е, е, е развитието е, и начина по който се променя относителната конкурентоспособност. От 10 години вече имаме единна валута и ние се опитваме да извлечем полки за бъдещето виждам, че освен внимателният контрол върху бюджетната политика трябва да се наблюдава и контролира относителната конкурентоспособност, а също така и последиците от тази относителна конкурентоспособност върху излишъците и дефицитите в баланса по текущата сметка. Следва да държим факта, че страните с неблагоприятна демографска ситуация трябва да разполагат с излишък по текущата сметка. Нормално е да се, да се слагат средства на страна за да могат системите на социалното осигуряване и пенсиите да функционират, тъй като пирамидата, възрастовата пирамида все повече започва да се обръща. Това въжи за няколко страни в е, еврозоната. Истинският въпрос е, е еволюцията в относителната конкурентоспособност и ще ви кажа онова, което казах преди малко по отношение на постоянния режим в еврозоната. Там имаме една инфлация около 2%. Това е нивото от преди от, от 10 години насам. И това е световен критерий. Плюс-минус 2%. Това биха ви казали американските колеги, ако ги попитате кое е нормалната стойност на инфлацията, те биха ви казали ми бе по-малко от 2%, по-скоро биха казали близо до 2%. И така ние гарантираме това. Националната инфлация трябва да се колебае около тази средна стойност. Ако инфлацията в някои държави, инфлацията скочи много, очевидно е, че всяка следваща година конкурентоспособността ще спада. Ето защо аз бих се обърнал към правителствата на такива страни, и бих ги призовал да постигнат нашето ниво. Германия влезе в еврото в ситуация, в която беше относително неконкурентно способност. Тази неконкурентно способност продължи доста и инфлацията й не, беше, не съответстваше на средната стойност. Това, което направи Германия, говори, че може да се повиши конкурентоспособността в рамките на еврозоната, когато това е необходимо. Не гледайте на излишъка в Германия, освен в контекста на относителната конкурентоспособност и в светлината на потребностите на социално-осигурителната система в бъдеще преминаваме към малко по-малко вълнуващи въпроси. Господин е, Шуци. Благодаря, госпожо председател. Господин председател, вие казахте вече и ние Установихме това, че има доста противоречиви обяснения за настоящата ситуация. Вие, когато избухна кризата, казахте, че всяка страна ще трябва да се справя сама с нея. Но скоро също и вие казахте, че трябва да се намери общ механизъм за оказване на подкрепа. И за това задавам следния въпрос. Този опит за подкрепа е извън приложното поле на договорите, но на какво основание, при какви условия ще се извърши това? И още нещо. Гръцкото правителство каза миналата седмица, че ще продължи да прилага банката за стабилизиране на гръцките банки. Затова следния въпрос. Какво е вашето мнение по това гръцкото правителство да продължи да подкрепя ликвидността на гръцките банки, още повече, че е, основната цел е борба с бюджетния дефицит. Какво вие ще посъветвате гръцкият економически министр да запази ли тази програма, да я продължи ли или не? I said already, uh, what... Мисля, че вече заявих Какви според мен са условията правителствата на страните в еврозоната да подават кредити без условности, ако разбира се се изпълнят определени условия. Става дума за един инструмент, при който няма отстъпки. Един инструмент, при който а, към който може да се прибегне, само ако има някаква заплаха срещу страната, която е достатъчно сериозна и тази заплаха би могла да окаже своето въздействие върху цялата еврозона. Това бе заявено от Европейския съвет. Държавите членки на еврозоната, казаха те, трябва да предприемат координирани действия, ако е необходимо като цяло да има стабилност в еврозоната. Или тя е под заплаха. Не мога да допълня каквото и да било. Сега по отношение на подкрепата планирана от отделните държави членки в финансовата сфера. Сумите са огромни. Знаете, че Европейската Централна банка, когато изчисляваше тази финансова подкрепа, и то само финансовата подкрепа към банките и финансовата сфера, стигнахме до 25% БВП на Европейския съюз и съответно на САЩ. И от двете страни на Атлантика, мисля, че обемът на помощта е сравнително еднакъв. Тази подкрепа всъщност е един риск с парите на дънакоплаците. Решение е взето от а, правителствата, което е свръх и над това, което се подава от Централната банка. Това не означава, че то ще бъде използвано или свръхизползвано. Дори се надяваме то да покрие определени загуби, но беше необходимо да се въвлекат и парите на данакоплаците в такава на рискова операция. При определени държави тази подкрепа беше огромна, такава каквато бе тя и в САЩ, е, и в Европа. Ники Савела има думата, казва председателката. господин председател. Гръцките банки в по-голямата си част са всъщност клонове или филиали на Европейската централна банка. В този случай нещата стоят така, че гръцката банкова система продължава да бъде силна и здрава. За щастие, гръцките банки все още нямат проблеми. Обаче, нека сега, говорейки за превенцията, това искам да подчертая още веднъж, да говорейки за превенцията, мога да кажа, че докато в Гърция има криза, аз съм загрижена. Гръцките банки вероятно имат проблеми с ликвидността, но, както казах, тези банки като цяло са клонове или филиали на ЕЦБ и сега. Ако има проблеми с ликвидността в Гърция, ще подкрепи ли Европейската централна банка гръцките банки? We will, of course, apply. Ще прилагаме правилата, така както го направихме в случая с Ирландия, както и останалите държави членки на еврозоната. Това не може да бъде подлагано на съмнение. Uh, Госпожа Джури. Much, uh, Благодаря, госпожо председател. За мен винаги е огромно за мен винаги е огромно удоволствие да разговарям с вас. А, както знаете, най-вероятно имаме един дебат за системата от надзорници. Искам да попитам за управлението на риска от борда за системен риск. Този борд ще се, ще бъде подпомаган от Европейската централна банка. Моля ви да ме убедите какви биха били инструментите, с които ще разполага този борт, за да може той да се справи по-добре, що се отнася до предвиждане на определени заплахи в бъдеще. Какви са силните страни на този борт според вас? Вторият ми въпрос по отношение на същия този борт или съвет е свързан с измененията, които сме предложили. Първоначалното предложение на Европейската комисия казва, че ще има петима члена в управителния съвет, делегирани от а, Генералния съвет. Не се говори за размера и полските и унгарските изменения искат да се делегират членове от еврозоната и от държави извън еврозоната. Според нас това изменение е много важно, защото кризата оказва своето въздействие върху всички, не само върху членовете на еврозоната. Затова експерти от държави извън еврозоната също трябва да бъдат представени. Бих искала да чуя, искала да чуя вашето становище. Благодаря, госпожо. На първо място съвета за анализ на риска ще може да разчита на мобилизацията от страна на ЕЦБ, 27-те национални централни банки, които ще са част от дейността. Ние самите набираме измежду 27-те държави членки е, експерти с е, съответните знания. И ръководителите на отделните органи, специализирани в микронадзора, ще ще осигури, така както предложи комисията и сега се обмисля от парламента, заедно с всички заинтересовани страни. И аз се надявам, че ще успеем да създадем най-добрия възможен съвет за оценка на риска. При всички случаи ни трябва орган, който да анализира системния риск. Що се отнася до измененията, които споменахте, бих казал, че правният проблем, с който биха се сблъскали вашите изменения, и всъщност парламента обсъжда това в момента. До, до толкова, доколкото еврозоната се разширява с а, времето, в началото бяхме 11, сега сме 16, и ако кажем 3 от еврозоната, 2 извън него или обратно, може да се окаже, че това съотношението не няма да съответства на една бъдеща разширена еврозона. На мен ми се струва, че това, което е необходимо е пете да представляват структурата на 27-те държави членки. И ако това е което имате предвид, според мен това, е, това се разбира от само себе си. Не е необходимо това да се залага в правен текст, тъй като то се разбира от е, само себе си. От си има думата. Господин председател, аз имам следните въпроси към вас. Миналата седмица изслушахме министър-председателя на Гърция по е, в Комисията по кризите, той каза, че от една страна посочи, че правилата а, се спазват, обаче средствата не се получават. Води се и дебата за Европейски валутен фонд, за да може дългосрочно да се наберат финансови средства и именно тези дефицити да бъдат балансирани. Как а, вие гледате на тази възможност? Втори въпрос Гръцкият министр-председател каза ясно, че му е необходима воля, а не средства. Необходими са му две мерки. Защита от глобалния финансов пазар, що се отнася до спекулациите и също така от завишените лихвени разходи. А какво може тук е, да направи Европейския съюз и Европейската централна банка? Това е вторият ми въпрос. И третият ми въпрос е, вие говорихте за економически съюз. Това не е достатъчно, е, според мен. Имам предвид е, факта за стабилност не е достатъчен. И какво смятате по отношение на казаното от комисара Рен миналата седмица за оказването на влияние върху бюджетната политика. All, we, we are... Uh, на първо място трябва да кажа, че говорим за един проблем, който стои пред нас, свързан с възстановяването на Гърция, възстановяването на доверието, което Гърция трябва да се изпечели отново и всичко това трябва да бъде решено в най-кратки срокове. По-дългосрочни са плановете за нови а, структури. Знаете, че ние не обичаме прилагателното паричен. Имаме си Европейска Централна банка, затова МВФ, Международния валутен фонд, не ни е много любим. Е, говори се за Европейски валутен фонд, за създаване на такава подкрепа, която да се подава при изключителни случаи, с много ясни условия, когато има голяма опасност и така нататък. Ето това е идеята за този европейски фонд. Бъдещето ще покаже. Всички условия, които споменах, свързани с а, тази помощ на Гърция днес, биха се прилагали и в бъдеще. Това обаче е едно предложение. То трябва да бъде разгледано. Ще видим точно какво се казва в това предложение. Единственото, към което съм отрицателно настроен, е тази идея за изключването на държави от еврозоната. Не мисля, че тази идея отговаря на същността на еврозоната. По отношение на бележките по втория ви въпрос, свързан с защита от спекулативни дей... действия. Вече казах а, някои неща по този въпрос. Въпросът би бил как може да сме сигурни, че Финансовите пазари работят коректно на глобално ниво и трябва да кажа, че в конкретния случай трябва да се вгледаме в подробностите и в конкретиката, но е силно, че ако имаме много ясна позиция, то тогава напрежението ще изчезне винаги съм призовавал към а, една дисциплина на изразяването. Тя е приложима към всички и разбира се и към Гърция. По отношение на последния ви въпрос, трябва да кажа, че е ясно, че е необходимо държавите да се включат в този проект. Имаме необходимите инструменти. Не мисля, от друга страна, че Европа трябва постоянно да създава нови институции, да се е, пишат нови регламенти, нови законодателни актове. Не, считам, че решимостта на правителствата е тази, която е най-важна. Тяхната висока отговорност. И от тази гледна точка нещата по-настоящем са много добри, защото призовават точно към такава отговорност у всички. Благодаря, казва председателката. Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Имам три бележки по отношение на дисбаланса, вътрешния дисбаланс и също това, което става с Гърция. От 2003 година виждаме, че юанът, китайската валута, е подценена и е, през 2010 година дефицита по платежния баланс на Китай е 10 пъти по-висок от е, нивата през 2003 година. Какво може да се направи? Е, като Европейска централна банка, ако китайците продадат своите активи в долари. Знаем, че факта за стабилност и растеж превентивно функционираше много зле. Имаше 16 плана за стабилност, които комисията публикува, но това беше едно чисто бюрократично упражнение. Въпросът е дали не трябва да се предвидят допълнителни критерии, например по отношение на платежния баланс и дефицита по него и дали там не трябва да има е, критерии, които са от техническо естество и които засягат конкуренцията. Ние знаем, че пактът за растеж и стабилност не беше прилаган към всички, а само към страните от еврозоната и през 2005 година се каза, че е, големите е, държави като че ли е, са били пощадени от прилагането на този пакт. Ако те са пощадени, това означава, че и малките са пощадени. И какво бихте направили вие, които към, по отношение на страните, които не спазват задълженията си от бюджетен характер? Още един въпрос. Има публикации в песта, че има някаква конспирация срещу Гърция от страна на спекуланти, би ли се подобрила цялата ситуация, ако има не само национални надзорни органи, още от самото начало има европейски надзорен орган, който да следи това? Аз мисля, че да. И ако това беше така, Гърция щеше да бъде сега в по-добро положение мисля, че сте абсолютно прав за глобалния дисбаланс. Всъщност това е основният виновник за драматичната криза, която преживяваме в световен мащаб. И ако надзорът на ниво Г20 върху всяка економика не е ефективен и ефикасен, ще следващата криза няма да е чак толкова далеч. Ето защо ние трябва да извлечем всички нужни полки за макроекономиката на онези страни, които имат най голяма принос за дисбаланса както като дефицит, така и като излишък. Знаете позицията на ЕЦБ по отношение на Китай. На последната среща на Г7 ние казахме това, което казахме в Истанбул. А именно постъпателно и постепенно повишаване на стоиността на китайската валута ще бъде в интерес и на Китай, и на глобалната економика. Що се отнася до пакта за стабилност и растеж, бих отправил призив за изпълнение на пакта. Той е прият, той е променен, е, основата му е основата, неговата основа са договорите и знаем какво се случва, когато а, той не, не се прилага както трябва. Така че нека да го прилагаме. И онова, което се а, случва в момента е според мен а, червена лампичка, която не бива да пренебрегваме по-нататък. Вярно е, че в миналото има силна съпротива и ние съпротивляхме срещу по-силната позиция. Помните, че имаше една свирепа битка между съвета и комисията, отнесаха въпроса до съда и бих казал, че повече от всякога идеята за прилагането на пакта, в това число и чрез санкции, е, е става все по-уместна. в дългосрочен и средносрочен план трябва да мислим по този въпрос и да не се ограничаваме с краткосрочни размишления. По-нататък. Евростат трябва да може да отиде да, на място и да събере цялата информация и да удостовери, че тази информация е вярна. Не може в бъдеще да си позволим да изпълняваме договора с невярна информация, с невярна картина на действителността, която разрушава доверието. Това е ясен призив и мисля, че всички правителства са наясно, че този призив не бива да остане нечут. Благодаря, госпожо председател. Има два въпроса, които според мен трябва да бъдат доизяснени, според мен. Първият е свързан с това, дали считате, че ни е необходим един европейски механизъм за подкрепа на държава, която е изправена пред изключителни економически трудности, като Гърция в случая, и при какви обстоятелства според вас такъв един механизъм трябва да бъде задействан. Смятате ли, че това, пред което бе изправена Гърция в началото на март, свързано с изключително висока инфлация, е изключително високи лихви от 6,25 би задействало един такъв механизъм. Благодаря ви за въпроса. Не искам да повтарям вече казаното. Споменах какви са условията, които според мен трябва да бъдат налични за такъв а, тип а, кредити. Ако това има предвид а, самия съвет, разбира се. Не искам да се връщам обратно за това колко са а, условията, че не се правят никакви отстъпки. Това не е субсидия, че трябва да има наистина една а, голяма заплаха пред страната, за да се задейства механизма и освен това, това да заплашва и цялата еврозона. И нивото на заплахата не е въпрос тук. Въпросът е тази заплаха а, да бъде и за държавата, и за самата еврозона като цяло. Господин Кутеш. Mulțumesc, doamna președinte. Господин председател, ние говорим в контекста на отговорност, солидарност, контрол, наблюдение. Аз бих нарекал тези мерки от е, тип софтуерни. Можем ли да направим нещо на ниво хардуер? Какво е вашето мнение за, архитект, за архитектурата на фискалното управление в бъдеще? отчитайки всички действащи лица, централните банки, Министерствата на финансите, Европейската централна банка. Как виждате тази архитектура в бъдеще? Благодаря. I think all institutions... Мисля, че всички институции трябва да а, проявяват отговорност. ЕЦБ трябва да бъде надежна при осигуряването на ценова стабилност, да привежда очакванията в съответствие с ценовата стабилност. като принос за устойчив растеж, повишаване на работните места и финансова стабилност. Отговорността на правителствата на национално ниво се състои в това да осигуряват подходяща данъчна политика, която да вдъхва доверие, да не, да не представлява висока цена, която да бъде плащана от следващите поколения и да не застрашава създаването на работни места. И в Европейския съюз и в еврозоната е необходимо да се осъществява контрол и наблюдение а, на партньорски принцип. Ето, това е защото а, народите на Европа са решили по този начин да се осъществява контрола в съответствие с договора и пакта за стабилност и растеж. Хардуера е на лице. Разбира се, ние сме изправени в трудна ситуация, тъй като преживяваме най-тежката криза от, две, от Втората световна война и потенциално това е най-лошата, най-тежката криза от Първата световна война насам. Това не улеснява задачата на никой институция, нито на националните правителства, нито на парламента, нито на съвета. Така че аз не подценявам сериозността на задачата, но отново бих казал да използваме максимално съществуващия хардуер. Не смятам, че той трябва да се променя. Благодаря. Благодаря, госпожо председател, господин Трише. Вие говорихте за обща съдба общата съдба не е само за страните в еврозоната, а и за цяла Европа и за всичките 27 държави членки. Както може би си спомняте, аз съм от страна, която не е член на еврозоната и много ми се иска ние да влезем в еврозоната през 2008-2009 година беше по-лесно да обясним защо в, този момент критиците мълчаха. Сега те отново надигат глас и ми напомнят онова, което решихме след референдума през 2003 година а именно, че еврозоната е зона на неоптимална валута. Тя няма да функционира, а ще функционира само ако има а, фискален съюз. Какви допълнителни и по-убедителни аргументи бихте ми предложили днес, за да оборя критиците? за това, че Гърция не може, не може да мине без еврото и как да разобедим унези, които не искат да влязат в еврозоната. Отличен въпрос. Не мисля, че е трудно. Когато беше създадена тази идея, имаше едно ясно становище, което бе, че освен надзорът, който се извършва по пакта за стабилност и растеж, а между другото, вие чухте колко настоявам економическия и паричен съюз да се основава на този пакт за стабилност и растеж. Да, връщам се обратно. А, когато бе изготвена тази идея, идеята, че може да бъде полезен той отвъд този партньорски контрол и комисията и санкциите, отвъд това пазарът също можеше да оказва силно влияние и за това бе добре да не се сливат всички хазни. И такова решение бе взето точно от основателите на Европейския съюз. Ако искам да кажа нещо положително, трябва да кажа, че Гърция вървеше по много лош път и партньорите оказаха своето въздействие – по време на последния Европейски съюз държавните ръководители, както и пазара, оказаха въздействие върху правителството на Гърция и сега то се движи в една посока, която според мен е убедителна и смела по отношение на мерките. Та това, с което разполагаме в момента, е един отделен случай на функционирането на един съюз, който от самото начало, от времето на основателите, е било считано за един механизъм, върху който оказват въздействие две сили. По-настоящем, обаче, все още виждаме, че част от пазара се колебае, което според мен е просто преходен момент, защото решенията, които взе гръцкото правителство, са наистина смели, те са убедителни и на базата на решенията на партньорите в еврозоната, те ще бъдат признати за такива постепенно. Разбира се, ще видим какво ще се случи от тук насетне, но отвъд това държавните и правителствени ръководители заявиха а, една такава идея също. Искам да го намеря, за да го прочете. Него се казва, че ще се предприемат координирани и решителни действия за запазване на а, стабилността в еврозоната? Ето ви подходящия отговор на въпроса. Освен това, както казах вече, трябва да не забравяме консолидираната позиция на еврозоната. Това е много по-добре, отколкото ситуацията на Г7. Това не бива да го забравяте. Наблюдаваме нещо изключително напрегнато. То е такова за гръцкото правителство, но от друга страна пък е нещо, което е било изготвено, за да работи точно така в сложни моменти, а в момента времената са трудни. Аз обаче съм убеден, че нещата ще бъдат а, успешни. Гей Мичел а, има думата 5 минути не ни достига, така че говорете бързо. Благодаря. Господин Трише, вие най-вероятно знаете, че преди две години повдигнах въпроса, свързан с инфлацията на активите, преди да се спука този сапунен мехур. Искам да повдигна още един въпрос, който е много конкретен, защото прекомерно говорим по макропроблемите, а не се фокусираме достатъчно на микрониво. Аз искам да повдигна един въпрос, който притеснява моите гласоподаватели в моята държава, предполагам, че се отнася и за други. Намираме се в настоящата криза, защото финансовата система беше на автопилот. Изчитам, че все още е на автопилот. И и ако в малките и средни предприятия се създават по едно-две работни места в цяла а, Европа, няма да има безработни в Европа. Но имаме проблем. Нямаме банкови менеджери вече. Защото банките би трябвало да предприемат рискове, преценени рискове. А една банка, която не рискува, няма да се развива. Не искам да бъдат хазартаджи, но искам да преценяват риска и да го предприемат на базата, разбира се, на самия кандидат за кредит, да видят какъв е бизнеса му, да видят какво е правил преди това, как работи. Това може да стане само ако банковия менеджер познава лицето пред себе си. Искам дори кампания да направя по този въпрос както и по много други, по отношение на активите също. Искам да ви попитам, вие в Европейската централна банка, както и в системата на централните банки, ще говорите ли, че държавите членки и техните банки би трябвало да назначават банкови менеджери, които не могат да предприемат разумен и премерен риск. Благодаря. I would certainly echo totally what you Напълно споделям казаното от вас. Прав сте. И опитът на търговските банки, в които има специалисти по анализ на риска, особено за малките и средни предприятия, е изключително важно и това е причината, поради която в пазарната економика имаме нужда от това банките да оценяват рисковете, а не да функционират като институции, които дават отказ в трудни периоди, а винаги казват да в период на подем. Да, банковите менеджери трябва да познават своите клиенти и да взимат решение възоснова на конкретната ситуация. Обеден съм, че всичките ми колеги биха споделили тази идея и управителният съвет ще върви именно в тази посока. Е, в, не само в еврозоната, но и във всички държави членки. Госпожа Люлинг за малко е напуснала залата, затова ще дам думата на Робърт Гьобелс. Господин председател, вие многократно казахте, че е необходимо да се обвържат с конкретни условия мерките за подпомагане на страна. Европейската централна банка изпълнява добре ролята си на кредитор от последна инстанция и прие е, лихвен процент, който е много изгоден за европейските банки. Може би вие ще поискате паспорти на банките, които идват за рефинансиране от ЕЦБ. Предвидени ли са обаче условия за това рефинансиране или банките могат да дойдат за рефинансиране при вас и след това да спекулират на пазарите? По-нататък, вие казахте, че ЕЦБ е федерална институция и вие сте прав. Само, че срещу вас е Европейския съюз и еврозоната, групировка от държави, които нямат бюджетна солидарност, фискално единство, няма фискална солидарност по аналогия с, Америка, с Америка. И по-нататък има 16 пазара за издаване на облигации – не може, не може ли да се обмисли създаването на единен пазар на еврооблигации, чието, чиято доходност да е по-изгодна? По първия въпрос бих казал само, че ние имаме правила за рефинансиране на банките – тези банки трябва да отговорят на тези условия. Единственият контрол, който упражняваме, е, кон... е... е... Е, е надзорът, който се е, осъществява от централните банки. тази отговорност за наблюдение върху банките се осъществява от банковия надзор. Ние е, се интересуваме от ликвидността на банките. Вие обаче споменахте за рефинансирането за 12 месеца и други срокове. Искам да кажа, че постепенно ще ги премахнем и ще се върнем към нормална ситуация. Що се отнася до втората ви забележка, вярно е, че еврозоната е изградена в условията на възможността държавите членки сами да управляват бюджетите си. Задължително условие за единната валута е строгия надзор върху бюджета и върху бюджетната политика. Трябва да се следи и относителната конкурентноспособност способност което е задължително, защото ако разрешите да растат безконтролно заплатите в публичния сектор, това ще подкопае бюджета и оттам и относителната конкурентоспособност, т.е. има връзка между двете. Заедно с това няма да се очудите, ако ви кажа, че ние не сме за, емити, за емисии които да са общи за всички държави членки на еврозоната, защото по този начин ще смесим различни бюджетни политики. Да, може да има а, предимство от гледна точка на ликвидността, но има, но има и една отрицателна страна и това е разликата между доброто управление и малко по-малко доброто управление. И тъй като ние нямаме федерална система, много сме далеч от нея. Не, не бива да не се прави разлика между добро управление и малко по-малко добро управление. Ето защо не сме за емисия а, с един а, подпис. Благодаря. Господин Стречер. You, uh, Pres... Благодаря, госпожо председател. В първоначалните си думи вие говорихте за глобалния дисбаланс, както и за значимостта на този баланс. Искам да попътам за бъдещото развитие на този дисбаланс. Една от основните причини за настоящата финансова криза, според мен, се крие в акумулиран дисбаланс на пазара на недвижимостите. И по този въпрос имам три кратки, лесни въпроса. Първо, Централните банки по цял свят, включая Европейската централна банка, би трябвало да вземат повече предвид развитието на цените на недвижимостите в бъдеще при разботване на политиките си. ЕЦБ ще се включили в, ще се вслушали, извинете, в гласовете на експертите, които искат да се включи относителната тежест на недвижимостите повече в индекса за потребителските цени и ще има ли дисбаланс в бъдеще в това отношение също. Благодаря. Благодаря. Изключително важни въпроси зададохте. Първо, искам да кажа, че сте прав. Недвижимите имоти и създадените очаквания около тях чисто исторически играят изключително важна роля в епизодите на кризи и на възход. Всички панки по света в момента мислят точно по този въпрос. Как да се справят с този въпрос, защото недвижимите имоти са голяма част точно от тези балони на цените на недвижимости, които споменахме централните банки, научните работници, всички се занимават с това. Никак не е лесно да се даде отговор на този въпрос. А, имаме много различен опит в това отношение, различен опит в различните държави членки. Понякога има автоматична стабилизация на цените, да речем, на домовете на гражданите. В други случаи пък точно обратното има драматично свободно падане което задейства допълнителни проблеми. Що се отнася до следващия ви въпрос за улавянето на част от това в потребителския индекс? Все още мислим по този въпрос. Изключително важен е той. Имаше дебати в членовете на Централната банка. Обсъждахме и с Евростат. Има различни школи в това отношение. Аз лично считам, че настоящата, настоящия хармонизиран индекс на цените на потребителите, според мен е най-добрия индикатор, който можем да предоставим. Но съм съгласен, че може би, чисто теоретично, може би не е най-добрия. Трябва да призная, че съм доста предпазлив в това отношение. И нещо трето ме попитахте, което забравих. Uh, did I respond to your question? Или пък отговорих, не знам. Ще вземете ли предвид в бъдеще дисбаланса? Да, да, както знаете, ние считаме, че фактът, че разглеждаме цялата информация, която може да бъде изведена от агрегираните цифри, има кредити, при неизплатените кредити, при новите кредити, Имате битовите кредити, имате ипотеките и жилищните заеми. Така че има най-различни части, и от които може да бъде извлечена тази информация. Многократно пред парламента съм казвал, че взехме всичко това предвид, когато вземахме своите решения за а, лихвените проценти. Благодаря, казва председателката. Не зная дали преводачите ще ни позволят още 5 минути. Госпожа Люлинг се е върнала. Госпожа Люлинг, изпуснахте реда си. Е, може ли вашия въпрос да е последен? Благодаря, госпожо председател. Казаха ми, че няма да мога да задам въпрос на господин Трише. Да ви благодаря, че ми давате думата. Искам да го попитам а, е, нещо свързано с а, е, Еврогрупата. Този инструмент, е, който ще се използва евентуално за подпомагане на Гърция. Казахте, че няма двустранни гаранции, но се говореше за двустранна помощ. Поне председателя на Еврогрупата ни го каза по-рано. Може ли да ни обясните защо определени държави няма да участват в двустранните гаранции за Гърция и тези държави няма ли да участват изобщо в двустранната помощ за Гърция? Не разбирам. Не разбирам каква е разликата между двустранни гаранции и двустранна помощ. Кое, кое, някое едно му харесва, на друго не му харесва, не знам. Какво мислите вие? D'abord, moi, je ne dirais pas nécessairement qu'il s'agit d'aide. Аз не бих нарекал това помощи, защото тук няма елемент на субсидия. Имам предвид в мерките, които ще бъдат взети. Няма елементи на субсидия и въобще на концесия. Председателят на Еврогрупата говори за това, за което е отговорен решения ще бъдат вземани от различните правителства и това не е моята област на компетентност, ако мога така да се изразя. Искам само и по-скоро мога да ви кажа само нещо за условията, които според мен са необходими, за да могат да бъдат спазени поетите задължения. И за тази цел е важно да става дума за елементи, които не са с характера на субсидии. Това са елементи, които различните държави членки на еврозоната ще поемат, както се съобщава и в документа на правителствените и държавните ръководители. Председателят на еврогрупата Жан-Клод Юнкер е този, който трябва да предложи отговор на този въпрос, защото това е неговата област на компетентност, а не моята. Една минута съвсем накратко. Тъй като сте последен, който иска думата. briefly. Господин Трише, съвсем кратичко, ако може да се изкажете за дисбаланса. Казахте, има проблем с този дисбаланс. Има държави с излишък, но не е проблем с Германия, защото там има голямо демографско предизвикателство. Ако погледнем обаче текущата сметка, може да се каже, добре, има причина, защо има повече спестявания, но демографското предизвикателство не оправдава единицата труд да бъде под инфлационната е, ставка, заложена от е, Европейска Централна банка. Не разбирам вашето обяснение и даже призовавам за помощ за онези в Германия, които искат Германия да се държи по един начин, който да бъде а, е, дружелюбен към Европа. И когато говорите по този въпрос и а, вие го правите а, от много години, какво бихте казали и по този? To sum up. First... За да обобщя. Първо, когато се прави оценка на нивото на дефицита по текущата сметка, трябва да се отчете демографската ситуация в страната. Знаете, че в Европа има огромни различия. Не казвам, че в целия излишък в Германия може да се обясни по този начин, но поне отчасти може да се обясни и трябва да го отчетем. Второ, що се отнася до разходите за труд за единица, вярно е, че в началото на еврото нивото на конкурентоспособност на Германия беше недостатъчно. Ето защо не е ненормално това, че разходите за труд за единица проявиха по-малко динамика, тъй като трябваше да наваксват. Възможно е да кажем, че от тук нататък ако кажем, че след като относителната конкурентоспособност на тази страна е наваксала, и не е, и, и, не е необходимо да превиждаме допълнително наваксване и като отчетем своите критерии в еврозоната, можем да решим, че в, в бъдеще може да има колебание около средната стойност за унези економики, не Германия, за които относителната конкурентно способност е повече или по-малко коректна, без сериозен дисбаланс. Ето така мога по най-лесен начин да обясня едно понятие, което не е лесно. И разбира се, всяка страна трябва да бъде преценявана от гледна точка на демографската ситуация. Второ, относителна конкурентноспособност. Трето, пазарен дял повишава ли се или намалява, или намалява ли? Могат да се вземат предвид и други съображения. Както виждате, моите преценки са нюансиране, нюансирани, както можете и да очаквате от мен, тъй като аз нося отговорност за всички 16 страни, всички 300 съграждани. Благодаря. Мисля, че успяхме да получим всичко онова, което искахме. Благодаря на всички. Съжалявам, че не винаги бях достатъчно стрикна с времето. Благодаря на преводачите за това, че останаха. Утре ще продължим своята работа в 9 часа. Благодаря ви.